Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte... Уважаеми колеги, бих искал да възобновим заседанието и така хапнахме, подсилихме се. По време на обяда беше доста топло, но надявам се, че сега с нови сили вече ще обсъдим и втората тема за днес, а именно устойчивото развитие, екологичната економика в контекста на устойчивото развитие и премахването на бедността. Естествено, че е, всичко това ще се разглежда с оглед на конференцията Рио плюс 20, много важно е ние, европейците, да излезем с една единна и силна позиция. Нашият основен оратор на тази междупарламентарна дискусия е комисарят Поточник. Няма да губя повече време с уводни слова. Ще дам веднага думата на господин е, Поточник. Поточник а, инак регламента ви е известен от е, преди обяд, след като изслушаме експозето на господин Поточник. Е, ще давам думата на двама национални парламентаристи за по две минути регламент, след това един европейски е, депутат отново две минути. Драги Матиас, благодаря. Драги Матиас, благодаря. Уважаеми членове на национални парламенти, уважаеми евродепутати. Искам най-напред е, да ви кажа на къде върви процесът на преговори, е, който ще ни отведе до Рио плюс 20. Особено ми е приятно, че мога да се изкажа пред вас днес, тъй като е, смятам, че ролята на парламентаристите е наистина изключително значима. Но всъщност е, е от тук нататък ролята ви ще е още по-важна. Е, Надяваме се, че в Рио през юни правителствата ще поемат сериозни ангажименти, но правителствата се отчитат пред парламентите и за това смятам, че вие ще изпълните тази важна роля докато стигнем до Рио плюс 40. Дори остават три месеца, много остава да се свърши. Докато говорим, се провеждат неформални срещи за подготовка на конференцията. Те са в Нью Йорк. Мисля, че вие е, сте запознати с напредъка постигнат е, до тук. Е, знаете, е, че през януари бе изготвен те наречения нулев проект е, на основата на дадени позиции, включително и от Европейския съюз. Е, Реакциите на нулевия проект е, в голямата си част бяха е, критични и е, подсказаха, че предстоят трудни преговори. Миналата седмица самият аз бях в Рио и след няколко минути ще ви кажа докъде според мен са стигнали е, подготвителните мерки. Ще ви кажа какво според мен ще се случи, какви са вариантите, но нека е, най-напред, особено за националните парламентаристи, е, да кажа как се е развила позицията на Европейския съюз и как комисията разработва своя подход към зелената економика в Европа. В Европа не е ново понятието зелена економика. Когато се изправих пред Европейския парламент, е, за да говоря преди да бъда назначен като комисар по околната среда преди две и половина години. Заедно с изпълнението на законодателството и биоразнообразието поставих на трето място зелена економика. Но разбира се, все още не говорихме за енергийна ефективност и ефективност на ресурсите. А през миналата година ефективността на ресурсите се превърна в знаков елемент на структурните реформи на европейската економика. Ако искате да знаете как ще изглежда зелената економика, трябва да прочетете пътната карта за, енерги... за ефективността на ресурсите, която съществува на всички езици. Тя е от септември миналата година, както и стратегията ни за 2020 година. Основната ни цел е да разделим ресурсите от тяхното значение за економическия растеж. Това изисква не само законодателни мерки, но и промени в поведението ни като производители и потребители. Това на свой ред пък изисква по-глобален подход в много политически области, както и привличане на частния сектор на наша страна. Голямата част от тези политически правомощия са е, в ръцете на националните правителства. И за това процесът на европейското полугодие по стратегията Европа 2020 година и годишните а, е, програми за реформи а, е, са много важен елемент. Бих призовал представителите на националните парламенти тук да следят отблизо какво правят техните правителства в отговор на годишния обзор, който Европейската комисия обнародва за растежа. Например, за 2012 година сме призовали да бъдат премахнати екологично вредните субсидии и да се премине е, към, от облагане на труда към облагане на използваните ресурси и енергия. Проблемът с който трябва да се справим, е глобален. Глобалните мега тенденции правят растежа, глобалния растеж неизбежност е за всички страни. За тези, които имат малко, за тези, които имат много ресурси, за тези, които имат силна, за тези, които имат слаба економика. Малка е планетата ни, до 2050 година ще бъдем 9 милиарда души. Още по-значимо е това, че ще има към 2030 година още 3 милиарда допълнително потребители от средната класа. Това означава, че за тези 3 милиарда ще се повиши е, е, жизнения стандарт и освен това е, ще има много е, нови предприятия, е, които ще имат изисквания и потребителите, и предприятията. Това означава още по-силен натиск върху ресурсите. И този натиск ще бъде най-сериозното ограничение за нашата способност да растем и да гарантираме висок стандарт на живот. Ще се нуждаем от три пъти повече ресурси, от 140 милиарда тона годишно към 2050 година, търсенето на храни, фуражи и фибри ще се увеличи с 70%. Днес дори 60% от нашите екосистеми, в които се намират тези ресурси, деградират. Ако нямаме мерки за ефективност, към 2030 година ще имаме нужда от 30% повече вода, отколкото тази, с която разполагаме. Увеличението в потреблението ще доведе до много по-тежки последици, отколкото индустриализацията в началния си етап. Днес в Китай потреблението е повече, е 100 пъти по-голямо от това във Великобритания по време на индустриалната революция. А, Китай а, за 10 години направи това, което Великобритания при промишлената революция постигна за 100 години. Така че сега сме изправени пред шок върху ресурсите, а, който е в хиляди пъти по-голям. Тук говоря само за Китай. Е, от потреблението на тази масова средна класа ще проистече натиск върху ресурсите, който ще се превърне ограничение за, в ограничение за всички ни. Страните на всички етапи от развитието трябва да се подготвят за този шок. За съжаление, Посланието не се разбира добре от всички партньори, с които преговаряме. И през едния месец, през едните месеци, първата ни трудност ще бъде да разясним тази логика и да преодолеем презумпцията, че някъде зад понятието економи... зелена економика и зелен растеж се крият някакви корисни интереси. Чувал съм всевъзможни конспиративни теории – че това е опит на богатите страни да ограничат растежа на другите или пък да предприемат мерки за протекционизъм, като се обосновават с екологични съображения. Всъщност трябва категорично да кажем, че е, ние говорим за зелена економика успоредно с други стълбове на човешкото развитие. Обеден съм, че зелената економика трябва да бъде едно от основните средства – за реално постигане на устойчиво развитие, не само в Европа, но и навсякъде по света. И като казвам устойчиво развитие, имам предвид социално, економическо и екологично развитие. Бих е, се радвал много, ако вие ни помогнете в разпространението на това послание при всяка възможност през идния месец, както и в Рио, когато се срещате с други колеги. Нека сега се спра на е, изготвянето на позицията на Съюза за Рио. В началото на е, този месец е, държавните и правителствените ръководители в съвета приеха ясни заключения. Трябва да работим за постигането на ясни оперативни цели и конкретни действия на национално и международно равнище е, като е, всички тези цели бъдат обвързани с категорични срокове. Е, това даде и ясен мандат на министрите на околната среда преди 10 дни да напълнят със съдържание така зададените послания. Те приканиха комисията да внесе проекти и предложения в пет основни области, които можете да наречете устоите на живота. Устойчива енергия, вода, деградация на земята и екосистемите – морска среда и а, океани и нещо, което е хоризонтално, а именно ефективност при използването на ресурсите, особено е, правилно боравене с отпадъците. Министрите ясно посочиха, че всичко това трябва да се е, впише в приноса на зелената економика към устойчивото развитие и изкореняването на бедността. Заключенията на министрите на околната среда ще бъдат е, основен наш пътеводител през едния месец. Ние работим активно за разработване на оперативни цели и е, за мерки, ориентирани към конкретни резултати в тези пет области, които са обособили министрите на околната среда. Разбира се, е, ще трябва да вземем предвид и приоритетите на другите партньори, с които преговаряме. Но е, убедени сме, че ако обхванем тези пет области, всъщност обхващаме по-голямата част от човешката дейност. От устойчиво земеделие до устойчиви градове и от продоволствена сигурност до изкореняване на бедността. Например, ясно е, че енергията, водата, океаните и земите са от основно значение за изкореняване на бедността, защото Милиардите живещи на нашата планета зависят от всички екосистеми и това, което те произвеждат за физическото си оцеляване. Ако обаче имате въпроси, свързани с разясняване на това понятие, готов съм да ви дам подробности допълнително. Искам тук да открия един проблем. Рио плюс 20 е глобална конференция. И не всички партньори са съгласни с амбициите на Европейския съюз. Работим усилено, за да стигнем до амбициозните резултати, които според нас светът заслужава, но дали ще постигнем тези резултати, това не е гарантирано. Как ще се съчетае нашият стремеж с целите за устойчиво развитие? Както знаете, понятието за целите за устойчиво развитие бе изработено от Колумбия и Гватемала и представено на международната общност преди няколко месеца. То се радва на все по-голяма международна подкрепа, не на последно място от страна на Бразилия. Тук ще се спра на три въпроса. Как да се разработят тези цели? Първо, те трябва да предложат глобална архитектура за периода след 2050 година, като се а, третира трите стълба на устойчивото развитие – холистично и логично. На основата на дневен ред 21 и е, плана от Йоханесбург, така че да имаме максимален спектър от мерки за постигане на трайни решения. Второ, тези цели трябва да съответстват в пълна мяра на всички цели, свързани с зелената економика. И на трето място те трябва да бъдат е, съгласувани и да съответстват на целите на ООН за развитие е, за хилядолетието. Е, тези цели трябва да бъдат изпълнени към 2015 година. Ако има една разлика между двете категории цели е, че целите за развитие за хилядолетието е, бяха за развиващите се страни, докато целите за устойчиво развитие ще обхванат всички страни по света. Най-сетне, нека кажа следното за съвместната ни работа с други страни. Опитваме се да работим съвместно с Бразилия и с другите страни в латиноамериканския регион, за да видим по какви оси можем да изградим съюзи и да гарантираме успех на конференцията. Позицията на възлови участници от различни континенти трябва да бъде добре разбрана. Ако е възможно, целта на Европейския съюз ще бъде от да започне постепенно многополюсен процес на преговори, където да се стремим към общи интереси, към конвергенция, към а, така теми от общ интерес а, и а, общо значими цели. Ще се опитаме да надградим успеха, постигнат в Нагоя и в Дърбан, и да направим този процес на многостранни преговори, многополюсни преговори по-открит. Знаем, че някои страни доста се притесняват, когато се говори за зелена економика. Техните опасения са свързани с риска от тъй наречения зелен протекционизъм, създаването на нови условия и търговски бариери и злоупотребата с природни ресурси, особено накърняването на биоразнообразието. Окоръжаващо обаче е, че Африканския съюз и Европейския съюз имат доста допирни точки, когато се говори за зелена економика. Това е много окоръжаващо, защото голяма част от уязвимите страни в света са в Африканския регион. Чувал съм при дискусиите си, къде беше това? В Кения. Е, по време на конференцията на програмата на ОНЕ за околната среда е, в Найроби, е, че ние сега изготвяме стратегия за оцеляване, така че те проявяват разбиране към нашите стремежи. Също така се изразяват опасения за това дали ще могат да бъдат мобилизирани достатъчно средства за преход към зелена економика в развиващите се страни. Този въпрос, въпрос трябва да бъде конкретно решен. Това е един от въпросите, всъщност, за който ще са необходими доста много голям обем усилия а, за конвергенция между различните страни, включително тези в Г77 и Китай. Всичко това изисква Европейският съюз да полага усилия и по-нататък за добра комуникация и общуване със своите партньори и други заинтересовани субекти, докато се подготвя конференцията в Рио. Естествено, аз ще проведа двустранни срещи в Нью Йорк и в колуарите на основните е, събития, е, като да кажем управителния съвет на ЮНЕП през е, февруари. Миналата седмица, както споменах, ще т.е. посетих Бразилия. Сега започваме да се свързваме с партньорите си, за да превърнем политическите си намерения в по-конкретни мерки. Същевременно трябва да покажем, че Европейският съюз слуша активно и че има капацитет да реагира положително и съответстващо на необходимостите, което е предусловие за успеха. Е, подчертах, че е много важно в Рио да участват е, в процесите на преговори както деловите среди, така и гражданското общество. Е, деловите среди ще трябва да участват в тези процеси много пряко, защото зелената економика пряко ги засяга. Те а, е, трябва да създадат а, е, зелени работни места. Те трябва да преосмислят ползването на ресурсите. Това е още един важен аспект на целите, които трябва да формулираме в Рио. Ние ще излъчим послания към деловите среди, а, е, които ще помогнат да се насочват в правилна посока инвестициите – и економическото развитие. Що се отнася до гражданското общество, Европейският съюз ще се стреми е, към е, по-сериозно изпълнение на принципа за достъп до информация, обществено участие и достъп до правосъдие по въпроси свързани с околната среда. Мобилизацията на гражданското общество е много важна, за да може социалното измерение на устойчивото развитие да не бъде пренебрегнато. Казвайки това, Чухме също, че някои групи от гражданското общество и, и е, парламенти от развиващи се страни имат е, своите опасения е, за зелената економика. Това е особено е, вярно за Бразилия и за латиноамериканските страни като цяло. Тоест, е, Европейският парламент, националните парламенти и други институции, като Европейски економически и социален комитет или Комитетът на регионите, да е, осъществят контакт със своите аналози, за да пояснят колко важно и какъв интерес представлява изграждането на зелена економика. Госпожи и господа, общото ни послание трябва да бъде, че Зелената економика, която предлага Европейския съюз, е съобразена и с социалното приобщаване, и с екологичните аспекти. И това е реална възможност за всички страни, независимо от етапа на тяхното развитие. Ние можем да предложим една положителна програма. Зелената економика трябва да бъде инструмент за постигане на устойчиво развитие във всичките му измерения – економически, социални, екологични – и е, тя може да допринесе за изкореняване на бедността и за гарантиране изхранването на всички. Рио 92 се характеризираше с оптимизъм, с готовност света да бъде превърнат в по-добро място, в което да се живее. В Рио през 2012 година не можем да загърбим тежката економическа криза, но не можем да е, игнорираме и някои от новите факти, е, свързани с това, че по-добре разбираме общите за всички ни предизвикателства. Е, би трябвало тези предизвикателства повече да ни обединят и в Рио. И ако има по-малко оптимизъм, все пак има и ще има все по-неотложна потребност светът да стане по-добро място за всички. Просто не можем да си позволим да пропуснем тази възможност. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря много на Янес Поточник. Всички ние сме тук, за да намерим начин е, да установим един по-добър живот за всички хора, независимо от това къде точно живеят. Да, от е, повечето държави членки колегите дойдоха тук в Брюксел. Междувременно вече има доста заявки за изказвания тук. Още веднъж е, към колегите от националните парламенти отправям призива, ако желаят да се изкажат, да попълнят е, формулярите, които са на местата им, на банките пред тях, а е, колегите от Европейския парламент трябва просто да дадат знак с ръка или с табелката, на която е името им, за да ги включа в списъка. Започваме с е, колегата Блинкарт от Малта. Благодаря, господин председател. Говоря за зелената економика. Ако искаме да избегнем разочарованията и проблемите, които видяхме при преговорите за климата и ако искаме да имаме ясни, очевидни резултати, не само имаме нужда от модел за действие за постигане на зелена економика, но трябва да има и пътна карта на всички нива местно, регионално, национално трябва да видим как да откликнем на местните потребности преди да казваме на другите какво да правят и как да го правят. Вече не става въпрос за избор между растяща економика и по-зелена планета. Става въпрос за двете. Растеж и зелен характер вървят ръка за ръка. Затова местните власти имат важна роля. Имаме нужда от мерки, които да са ефикасни от економическа гледна точка за постигане на тези цели, а не само от декларации. Ако искаме економиката да постигне, имаме нужда от ясни, стабилни показатели, които ефективно да измерват данните, свързани с напредъка, който постигаме. Според мен няма единна рецепта за това как да има зелен растеж. Съответно, зеления растеж трябва да бъде пригоден спрямо нуждите на всяка отделна страна. В същото време обаче има някои базисни принципи и общи платформи, които трябва да бъдат договорени, независимо от разликите между страните ни или регионите ни. В заключение, аз мисля, че трябва да се направи едно обобщение и да се упрости нашата дейност спрямо устойчивото развитие в рамките на ООН и тази наша дейност трябва да бъде обяснена на обществото, на хората, те трябва да разберат за какво става въпрос. Зелената економика не може да спечели и да успее на което и да било ниво, без да направим първо това. Благодаря, господин Гюнтер от Румения е следващия оратор. Той е представител на НП. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Драги колеги, искам да се възползвам от случая, за да поздравя колегите си от Европейския парламент и от националните парламенти и да им пожелая много успех в борбата за економическо възстановяване. Защото предварителната подготовка на е, конференцията от Рио ще бъде е, труден процес, както вече бе казано. Бих казал, че опитът на Румъния е тъжен. Имам предвид с преговорите, дори на европейско ниво. Както знаете, Румъния е много открита към всичко, което е европейско, към сътрудничеството като цяло като дори се отказа от защитата на националната си економика. И все пак, е, една е, политическа партия реши да блокира нашето влизане в шенгенското пространство. Затова Румъния остава песимист за тези преговори, но все пак е, нека се ограничим до това равнище. Нулевият проект може да бъде усъвършенстван, ако вземем предвид и опитът на е, Комисията на ООН за устойчивото развитие и на програмата на ООН за околната среда. Успехът на 19-та сесия на Комисията на ООН за устойчивото развитие през май 2011 година под председателството на Румъния е, бе регистриран от цялата международна общност като важен принос е, за подготовката на конференцията в Рио що се отнася до устойчивото развитие и програмите, които ще е, позволят изграждането на зелена економика, е, този успех бе значим. Въпреки това, заключителният документ не беше е, включена клауза за правото на самоопределение на народите, особено тези, които живеят по чуждо владичество. Що се отнася до устойчивото развитие, то трябва да бъде съпроводено от зелена економика, която се използва и за борба с бедността и е необходимо за тази цел да бъде изградена стабилна финансова рамка. Целите трябва да имат универсален характер, лесно да се комуникират, и не би трябвало да се ограничават до целите за развитие за хилядолетието. Що се отнася пък до срещата на върха в Рио, целите за устойчиво развитие трябва да бъдат съобразени с това, което ще стане след 2015 година, без да се заместват целите за развитие за хилядолетието, както казах. Те трябва да бъдат допълнени. И още нещо. Румъния ще настоява на две предложения, които трябва да влязат в заключителния документ. Е, те се е, подкрепят от нашия министр на околната среда. Е, ние бихме искали да се гарантира устойчива селска цивилизация, като устойчив модел за бъдещото съществуване в съответствие с Европейската стратегия за развитие на устойчиво развитие и спецификите на държавите членки. И на второ място бихме искали да се добави значението на космическата техника и технология, чието развитие позволява да се използват геопространствени методи и системи. Това а, позволява а, и да се допринесе за опазване на природните ресурси и да се допринесе за устойчивото развитие, като се вземат предвид конкретните потребности в отделни региони на света. Благодаря. Е Колегата Гербранди е следващият оратор на депутат от Европейския парламент и бъдещият ръководител на нашата делегация в Рио. Благодаря, господин председател. Всички познаваме BMW, производителя на автомобили. Онези, които не го познават, за тях ще кажа, че две от всеки три коли на пътя, които ви присветват да се отместите, са BMW. Тези автомобили са познати с мощните си двигатели. Защо аз говоря за тези автомобили обаче? Погледнете рекламата на BMW. Там не се говори за ускорение, за големината на автомобила, говори се за емисиите на въглероден двуокис и за консумацията на гориво. Това е отличен пример за индустриалната революция, която виждаме в момента. Зеления растеж, зелената економика не се създава от нас като политици. Тя се случва сега, както ние си говорим. Бизнеса на утрешния ден вече отчита тази реалност. За него тя се превръща и в економическа реалност. Затова ние като европейци и ако искаме да станем по-конкурентно способни, трябва да бъдем по-устойчиви в нашето производство. А на глобално ниво ние трябва да подготвим и останалия свят за нещо подобно. Комисар Поточник говори за експлозия на цените на ресурсите. Това е един от основните двигатели на зелената економика. За нас това ще бъде и едно от предизвикателствата в Рио. Да убедим развиващите се страни, че зеления растеж не е нещо, за което само ние настояваме като западен свят, а това е нещо, което е и от техен интерес. И това ще бъде най-успешно успешния растеж за тях, този зелен растеж. А когато говорим за изхода от Рио плюс 20, мисля, че ако успеем да, уве, да убедим развиващите се страни в тази теза, която ви очертах, това ще е много по-важно от каквото е да било писмено споразумение. Зелената економика, убеждението в нея е най-важното за Рио. Накрая искам да кажа, че тази сутрин си тръгнах с едно положително чувство. Останах с впечатлението, че мислим в една и съща посока, като национални европейски парламентаристи. И ще е жалко, ако днес си тръгнем, поемем всеки по своя път и не направим нищо, тъй като ние имаме власт, ние сме законодатели. Има един инструмент, Глоб, знаете за него, ще има среща на Глоб по време на първия уикенд там и ще се опитам да ви убедя, че си заслужава да сте член на тази глобална мрежа от законодатели, които се занимават с околната среда. Ако окажем натиск върху нашите правителства да се присъединят, може да очакваме още по-добри резултати от Рио отколкото смятаме, че сега ще има. Благодаря. Благодаря, господин Хербранди. Сега един стар познайник, колегата Адамо, той е от името на ГУЕ, Обединената левица, координатор. Заповядайте. Ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την εισαγωγή του Да, благодаря, господин председател, благодаря на господин комисаря за неговото експосе. Ще благодаря и на колегата, който говори преди мен и даде примера с ПМВ. Да, когато използваме автомобили, ни е необходима Земята, планетата, естествено, инак не можем да ги ползваме. И като говорим за планетата, трябва да имаме предвид замърсяването на планетата и е, емисиите на СО2. Затова е важно да започнем с едно е, бързо действие за намаляване на тези емисии. Едновременно с това се чуват и гласове за това, че бихме могли да се ограничим с едни така по-скромни цели по отношение на околната среда, защото е, инак губим средства, които в условията на финансовата криза така и така са дефицитни. Необходимо е, обаче так му обратното, необходимо е екологизация на економиката, на промишлеността само така ще постигнем устойчивото развитие, за което говорим. Ще се справим по-лесно с бедността на земята и при всички положения не бива да отстъпваме от нашите цели. Европейският съюз би трябвало да насочи усилията си към създаването и приемането на една екологична харта е, с конкретни цели. Конкретните цели би трябвало да се договорят е, с участието на всички, естествено, и да се следи по един е, е сигурен, надежден начин за тяхното изпълнение. ще ни е необходима помощ при изготвянето на тези цели, но също и при изпълнението на задълженията, проистичащи от тях. При всички положения ние не бихме желали е, да отстъпваме от е, един подобен подход. Важно е екологичното измерение, то би трябвало да бъде поставено в центъра на вниманието, защото е тясно свързано с устойчивото развитие, с социалното включване. Благодаря ви. Давам думата на колегата Фидалго от Испанския парламент. Моля ви, две минути. Благодаря, господин председател. Още веднъж ще потвърдя това, което и сутринта казах. Би трябвало е, да се знае, че сме съгласни с е, преобладаващата част от препоръките и на Европейския парламент и на останалите европейски институции, както и на ОНЕ. Днес сутринта казахме, че в рамките на економическата криза би трябвало да виждаме и някои шансове за по-добро развитие за налагането на един по-адекватен економически модел, отколкото до сега. Ние в Испания си даваме сметка, че до този момент економическият ни модел е бил много далеч от е, принципа на устойчивост. Затова са необходими реформи. Необходими са е, политики по отношение на околната среда, които да залагат най-вече на рециклирането, на намаляване на емисиите и в транспорта, ЖП транспорт, но най-вече автомобилен транспорт. Устойчивото развитие естествено е свързано с една по-скъпа цена. Населението знае, че тази цена трябва да бъде платена Става дума за въвеждането на пречиствателни станции, за въвеждането на безопасни от гледна точка на здравето и на околната среда технологии. Ние знаем, че всичко това има цена. В Европейския съюз трябва да се проведе реформа и в транспорта, но и най-вече в общата сълскостопанска политика, в общата политика за рибарство. Важни са тези нови елементи и за тези общностни политики би трябвало да се има предвид едно подобно развитие с е, ориентация към устойчивост е, по цялата верига производствена и е, пластментна търговска верига. Навсякъде в Европейския съюз трябва да се постараем да постигнем едно равнище на опазване на околната среда и устойчивост. Благодаря ви. А сега давам думата на колегата Антонеско. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-mi exprim satisfacția că avem această... Благодаря, господин председателю. Искам да изразя удовлетворението си от факта, че днес се срещаме с колегите от националните парламенти. В крайна сметка всички отговаряме за поддържането и предаването на тези послания на национално равнище. При такива срещи често се казва, че политиката за устойчиво развитие трябва да е много по-решителна, трябва да бъде динамизирана, тъй като постигнатия до сега напредък е твърде ограничен. Имаме нужда да се ангажираме в полза на устойчивото развитие. Мисля също, че са ни нужни конкретни цели, условия, измерители и график. Също така трябва да се вземат предвид социалното измерение, економическото измерение и както казваше господин е, комисаря, економическия растеж трябва да бъде отделен от използването на ресурсите и влушаването на качеството на околната среда. Економ... Зелената економика е, не може да постигне успех без участието на частния сектор. Трябва да дадем необходимите стимули на пазарите и за частни инвестиции, така че те да участват в това устойчиво развитие. Също така трябва да бъдат премахнати всички субсидии, които нанасят дългосрочна вреда върху околната среда. Е, като тук а, е, вземем предвид и значението на земеделието. И имаме нужда обаче от надежна и ясна нормативна уредба, която дъхва увереност и сигурност на економическите оператори. Трябва във всички преговори на международно ниво да предвидим въпросите а, е, за опазване на околната среда трябва да предвидим и по-интелигентни методи на финансиране. Економическите оператори пък трябва да имат достъп до новаторски форми на финансиране, особено малките и средните предприятия. И в заключение трябва да кажа, че всички а, мерки за регулиране, които предприемем, ще бъдат успешни само ако бъдат а, съчетани е, с осведомителни е, кампании и с образователни кампании. Мисля, че по този начин ще постигнем е, мултипликационен положителен ефект на социално равнище. Госпожа Уоли от Великобритания. Благодаря. Исках да кажа няколко думи относно зелената економика и важността на това да се включи бизнеса в работата до Рио. Отправям една молба към комисията. Вижте дали не може да организирате някакви събития преди Рио, преди да започне конференцията в самото Рио. Защото би трябвало в Европа да се съберат на едно място представители на бизнеса и да видят дали може да се направи нещо относно дневния ред на ефективното използване на ресурси, защото от дълго време се говори за него в Европа. Вие дадохте пример с BMW. Други компании трябва да разберат, че ако се действа ефективно по отношение на ресурсите, това е добре не само за планетата, но и за самия бизнес. Приканвам колегите от е, името на Глоб да се присъединят към тази инициатива и да съдействат за тази предварителна конференция преди Рио. Ние като национални парламентаристи трябва да бъдем законодатели след като мине конференцията в Рио. И накрая малко информация от е, проекта Hard Rain. Някои от вас знаят за тази песен Hard Rain. Има и една изложба на фотографии. Всъщност песента е на Боб Дилан, Hard Rain. Тя е вдъхновител на всичко останало. Мисля, че всички наши политики трябва да се вдъхновят от този проект, трябва да го насърчават и то официално. По този начин ясно ще покажем на хората какво е заложено на карта и колко е важно да се действа максимално бързо. И това трябва да стане веднага след Рио. Аз ще съм много благодарна, ако подкрепите тази инициатива. Благодаря. Следващия оратор е колега от Испания, господин Апаричи. Buenas tardes. Eh, no Добър ден, колеги. Днес сутринта вече говорих и нямам намерение да повтарям казаното. Съгласен съм с предложенията и проекто резолюцията, както и с основните въпроси, така както бяха очертани от господин комисаря днес след обед. Струва ми се, че в е, резолюцията има текстове, които могат да се прецизират. Имам предвид най-вече ресурсите, три основни вида е, енергия, вода и е, отпадъци, които могат да се рециклират. Всичко това може да се оптимизира Що се отнася до водата, трябва да имаме предвид е, естествено съдържанието на или по-скоро концентрацията на е, киселини във водата, киселинността е, да не се надвишават допустимите е, норми. Е, и още нещо ще кажа, което също е много важно. Трансграничното сътрудничество в рамките на естествените е, водни басейни, на водоемите е изключително важно, за да е, опазим наистина ефективно чистотата на водите. По друг начин не бихме могли да постигнем ефективност. По отношение на енергията, ще кажа само, че енергийната ефективност е изключително важна. Важни са и е, е, технологиите, които ще ни помогнат да постигнем енергийна ефективност. А по отношение на управлението на отпадъците, е, трябва да осъзнаем необходимостта от е, нови технологии, които да ни позволят едно по-добро стопанисване, по-добро управление. Юдит Мерки се следващия колега. Две минути. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Прекрасно е, че днес след обед дойдохте тук. Чухме много идеи и информация за срещата на върха в Рио. Искам само накратко да се спра на инициативата за нулеви отпадъци. Една от любимите ни теми. Какво смятате да предложите в Рио? Това ни е много близо до сърцата. Какво смятате да предложите конкретно в тази насока в Рио? Това би трябвало да съответства на инициативите ни за суровините Европейския съюз. Защото според нас това трябва да бъде приоритет. Става дума в крайна сметка за е, основен стълб на нашата стратегия е, за суровините. Заместването е пътят напред, но тук има много допълнителни въпроси. Поставяне на етикети, обозначаване и така нататък thema is hoe gaan we inderdaad om met afval, hoe kunnen we afvalstort plaatsen, waar, zoals ook al is gezegd, de grond... Е, как да се справим е, с депонирането на отпадъци? Е, прекалено много са депата, сметищата, не искаме да се създават повече. Не успяваме да рециклираме добре и хората прекалено много изхвърлят на сметища. Как смятате да включите в дневния ред тази проблематика е изхвърлянето на отпадъци на сметища. И как смятате да постигнете глобална забрана? Преди 20 години на първата конференция в Рио беше създадена много широка осведоменост по екологичните въпроси. Те застанаха на световната карта. Днес а, като че ли не толкова хора се интересуват, можем да направим повече за околичествяване на целите, за осведомяване на хората, защото общо звучащи цели можем да си задаваме, но все пак трябва да възприемем една постъпателна стратегия, без да ги забравяме. Също така стимулирам хората да се присъединят към тази глобална инициатива. Благодаря, госпожо Меркис. Сега колегата от Белгийския парламент. Благодаря, господин председателю. Свидетелствам, е, че в е, камерата е, в Белгия Комисията за устойчивото развитие и промените в климата е мислила за зелената економика, по-скоро в посоката, че така ще отслабим устойчивото развитие в глобален мащаб. Господин Гербранди, може би не съм ви разбрала правилно. Ако БМВ намалява емисиите на въглероден двуокис, това не е достатъчно. Господин комисарята говори за разделянето на потреблението на ресурси и растежа. Това е проблем, който не сме решили. В национал националните економики, а, е, а, е, нито на развиващите се страни, нито на развитите страни. Затова в нашия текст на резолюция казваме, че зелената економика функционира в лимитите на устойчивостта при спазване на биоразнообразието, наличие на природни услуги и разнообразно използване на природните ресурси. Всъщност, устойчивото развитие е нещо много по-широко като понятие от зелена економика. Не бива да говорим за зелена економика и да насочваме мисленето си в чисто економически аспект. Това ще подрони така същинския смисъл на понятието устойчиво развитие. Е, искам е, също е, да обърна внимание на два пункта, включени в нашата резолюция. Първо, енергетиката. Ние констатираме, че съществува голям интерес за експлоатация на петролните кладенци все повече се навлиза в все по-крехки зони от природна гледна точка, от екологична гледна точка, за да се търси петрол. И за това трябва да има а, стимули а, да не се а, допуска извличане на петрол а, в а, морето, а, в Арктика, а, по екватора и а, в страни като Конго. А, също така, резолюцията на Белгийския парламент, която цитирах, предписва постепенно отказване от ядрената енергетика, която в кратко, средно и дългосрочен план да бъде заменена с устойчиви енергийни източници. Най-сетне по отношение на зелена економика, неколкократно в своята резолюция ние цитираме доклада а, на а, делегата, а, емисаря на ООН е, за а, продоволствената сигурност. А, той също е белгиец, наш сънародник. А, според него а, се, земеделието трябва да бъде подкрепено чрез методи, които са достъпни за всички дребни стопани това означава а, да се а, реформира системата на продоволствието, а, особено ниво потребител. И зелената економика означава труден преход. Не трябва да прикриваме трудностите или да се правим, че не ги виждаме и не трябва да се правим, че няма от какво да се откажем. Лукас, от dem парламент, е er Vorsitzender колегата Лукас от Испанския парламент. Ще говори за две минути. Той представлява комисията в Испанския парламент. Много ви моля да спазвате регламента, за да имаме възможност Благодаря, господин председател. Економическата криза е вредна за економиката, но ако няма екологично измерение на економическия растеж, просто няма никаква полза. Ако се произвеждат продукти възоснова на ресурси, които са извлечени от друго място извън Европа, то за какъв зелен характер можем да говорим? Нека да подчертая необходимостта от образование. Нека да напомня на господин Поточник каква беше неговата кариера до тук, неговия професионален път. Той се е занимавал с образование и то доста сериозно. Няколко думи относно Естония. Естония е много малка страна. Имаме план да произвеждаме електрически автомобили и да ги използваме в цялата страна, да имаме места за зареждане на такива електрически автомобили. Съответно, ако посетите Естония в бъдеще, няма да ви се налага да използвате бензин или дизел. На второ място Естония има много хектари гори. Имаме малко население, тъй като по време на бурната ни история много от нашите граждани са били избивани, но пък имаме много гори за сметка на това. И трябва да отчетете нашата схема за повторно залесяване. Третия ми коментар – е, че в а, нашата страна, която е екологично настроена, няма да изпратим много хора в Рио, тъй като а, ще искаме да спестим средства, освен това не искаме да използваме голям самолет, въобще нашия отпечатък ще е много малък. Благодаря. Ето, че отново опираме до дефицитите на ресурса време. Естествено, колегата беше от Естония, а сега следващият оратор от Европейския парламент. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, много внимателно изслушах вашата презентация и вашето положително послание. Аз също се опитвам винаги да мисля положително и мисля, че в Рио ще трябва да постигнем споразумение относно един категоричен политически ангажимент, за да може да се договори тази пътна карта за зелената економика. Аз винаги съм пледирала за зелена економика, защото в ситуация на економическа криза имаме нужда от повече решение, от двигатели за растеж и то за зелен растеж. А зелената економика е като двигател. Тя е важен източник на работни места, на зелени работни места. Бих искал да ви задам един въпрос. Смятате ли, че на ниво Европейския съюз имаме нужда от стратегия за зелена економика? Защо ви питам? Защото тази зелена економика е важен инструмент за постигане на устойчиво развитие. Рио трябва да разбере, че економическите, социалните, екологичните политики трябва да вървят ръка за ръка, за да се постигне устойчиво развитие и зелен растеж. Ето защо ви задавам този въпрос. И нещо повече. Тук имаме представители на националните парламенти и се очаква да изпратим ясно послание към националните правителства в рамките на ЕС и към комисията. Това послание ще бъде да не се размива екологичното и социалното измерение на зелената економика, независимо от економическата криза. Благодаря ви за вниманието и ви желая много успех по време на Рио плюс 20. Да се надяваме, че ще се появи оттам едно реално политическо споразумение, както е казано и в заглавието, бъдещото, което искаме. Благодаря. Следващия оратор колега от Дания, господин Хансен. Заповядайте. Много благодаря за думата. Смятам, че този текст на върха на документа за Рио плюс 20, бъдещето, което искаме, е добро заглавие. По този начин се демонстрира, че точно ние сме унези, които имаме възможност да променим бъдещето. Ние, заедно с колегите от останалия свят, ние сме тези, които ще взимаме важните политически решения. И ето защо е важно ние в всички парламенти да се борим за това не само да започват нови процеси в Европейския съюз, а да има задължителни цели – защото иначе просто ще си повтаряме едно и също и след години ще видим, че не сме стигнали до никъде. Защото нека да не забравяме, че Рио е нещо повече от екологична конференция. Това е конференция, където искаме да постигнем целите за устойчивостта, а те са и социални, и економически, не само економически. Съответно, трябва тук да се включат всички политически области и ние имаме чудесна възможност и задължение да постигнем тази цел. Още нещо трябва да признаем. Имаме огромни познания вече относно състоянието на Земята. Знаем какво се случва. Имаме обаче и един парадокс. В а, дългосрочен план може да постигнем много и устойчивостта се измерва в дългосрочен план, но за сметка на това националните стратегически цели най-често са краткосрочни. Така че е много важно да се започнат политически процеси, които да отчитат дългосрочното развитие. Например, по отношение на устойчивата енергетика, на моретата и океаните, на риболовната политика – това, което имаме, не трябва да се преразходва. То не може да е, трае вечно. Много хора казаха, че има цена, която трябва да се плати и аз е, ще се върна към един доклад от 2005 е, свързан с Черно море. Тогава стана ясно, че цената на това да не се прави нищо е много по-голяма от това, е, когато се прави нещо. Така че нека сега да направим нещо, да имаме задължителни цели, за да не се окажем накрая с много по-голяма сметка от тази, която очакваме. Това всъщност ще е качественото бъдеще, което искаме. И този път имаме шанс да го постигнем. Благодаря. Мерси, месье. Агата Нигри, е Люксембург. Благодаря, господин председателю. Прави сте е, да е, говорите за обща стратегия на Европейския съюз, но все пак ми се иска тази рамка да вместя създаването на общ е, ред. каква е позицията на Европейския съюз към тези държави, които не участваха в протокола от Киото? Ще се следва ли този път? Е, на фона на стратегията 20-20-20 със съответните механизми. Мисля, че Рио би трябвало да интегрира всички, да приобщи всички към проблематиката от Киото. Друга тема, на която искам да се спра, е следната. Казахте какви са пете основни области, е, е, в които ще работите, е, на първо място идва е, енергията от възобновяеми източници. Биогоривата съответстват ли на новата селско-стопанска политика, обща селско-стопанска политика и реформата и за след 2013 година? Знаем, че а, е, а, е, тук е, сме дебютанти, на прав път ли сме? И също така а, по темата за а, подпомагането на развиващите се страни. Извършват ли се достатъчно научни изследвания за а, рационално устойчиво използване на слънчевата енергия, например чрез проекта Дезертек – е, не е ли а, е, време е да помислим за развитие в тази е, посока, особено в Африка, а, да има а, развитие на а, соларните енергийни източници, което да е полезно и за Африка, и за европейския континент? комисарят говори за зелена економика. Всички ние знаем, че е, ще има големи проблеми за човечеството на тази планета, ако не успеем да постигнем зелената економика. Всичко това, което ни предлагат екосистемите, естествено е свързано с съответните средства и инвестиции. Дори и е, когато е, желаем е, да създадем екологични или екологосъобразни пътища, ЖП линии, е, транспорт и така нататък, са ни необходими финанси. И всичко, което ни се струва необходимо и полезно, зелено, екологосъобразно, екологично струва пари. Така че въпросът е финансирането. И тук вече е, започвам да се тревожа много, естествено. Мислите ли за е, това как точно е, ще постигнем именно този е, екологичен транспорт, е, при положение, че в момента очевидно навсякъде има е, липса на достатъчно средства. Ще можем ли след 20 години обаче да живеем също така, е, както и сега, ако нямаме един по-екологичен транспорт? Е, господин Поточник, е, ще предложите ли съответните е, документи и насоки за покриване на пълните разходи. Защото ние много често се питаме в държавите членки, е, е питаме се и тук в Европейския парламент, как всъщност е, можем да си подсигурим коректните цени е, за всички проекти и програми във връзка с е, зелената економика на макроравнище, но и на е, микроравнище, естествено. Въпросът е обаче първо на макроравнище, да осигурим финансирането. Давам думата сега на колегата от Словенския парламент. Добър ден, господин председател. Уважаеми господин е, е, комисар, е, който е от Словения. Хубаво е, че вие сте нашият събеседник веднага след обяда. Тогава се нуждаем от нещо по-освежаващо и е, нещо, което да ни държи бодри и да се попречистим, тъй да скажа, от е, храните, които поехме. Но да се върнем на задължителните цели, защото те трябва да бъдат задължителни за всички. За е, целият свят въжи това, не само за е, европейските държави. За Словения общностното законодателство винаги е било абсолютно задължително. Екологичното измерение е много важно не само по отношение на околната среда, но и на економиката на социалната сфера. Словения подкрепя всички усилия в тази посока. В никакъв случай не ги омалуважава. Но ми се струва, че тук е, в залата прозвучаха доста оптимистични гласове. Като че ли всичко това вече е договорено, като че ли така автоматично ще се стигне до е, задължителни за всички стандарти и цели. А струва ми се, че господин комисаря бе малко по-скептичен по отношение на останалите участници и страни в тази голяма конференция. Благодаря. Давам думата на Бас Айкот. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Поточник за уводните слова. Един конкретен въпрос към вас. След Дърбън стана ясно, че най-важното нещо е съюза с най-слабо развитите страни. Какво смятате, че можем да направим в Рио де Жанейро, за да надградим на този алианс? Защото ако погледнете от глобална гледна точка, Рио ще надгради на този съюз и някои от страните от така наречените БРИК, започващи с Бразилия, ще се опитат опитат да поемат по пътя на по-устойчиви политики, така че е важно да се говори не само за зелена економика, но и за изграждането на геополитически алианси. Така че какво ще направите вие в тази връзка? А, към колегите в залата, да, много е хубаво да се говори за зелена економика и е важно и добре, че всички са съгласни, но зелената економика трябва да започне в къщи на място. И едно от простите неща, които трябва да направим е промяна в данъчното облагане. Трябва да се намали данъчното бреме. На този етап имаме нужда от предложение на европейско ниво за законодателство за това данъчно е, облагане, за да се премине към по-голямо облагане на, на въглерода. Е, става въпрос за, за промяна на, на правилата, не за кой знае е, колко голямо ново количество законодателство. И е, когато обаче тръгнем да го гласуваме това законодателство, ако една страна има само вето, то няма да го приемем. Така че е, сега гледам колегата от Люксембург, е, защото Люксембург е една от страните, която вероятно ще наложи вето. Говорите за зелена економика, аз обаче се надявам, че вашия парламент ще подкрепи едно такова законодателство, защото ако искаме да има зелена економика, трябва да имаме една данъчна тежест, която трябва по някакъв начин да се промени, иначе просто ще си говорим празни приказки, няма как да стане. И това ще е жалко. Благодаря. Така, благодаря на колегата Екхарт. Приключихме с списъка на ораторите, заявили желание да се изкажат. Бяха зададени въпроси към господин комисаря. Имаше и генерални констатации. Е, хубаво би било да ни кажете какво мислите, господин Поточник. Дебейт. Благодаря. Мисля, че разискванията бяха много стимулиращи и качествени. Ще се опитам да се спра на поставените от вас въпроси. На някои ще отговоря по-кратко, на други по-пространно ще разясня каква е логиката, от която сме се ръководили. Най-напред господин Бринкът от Малта. Показателите са част от нашата логика и ние вървим в тази посока. Е, тук не може да се предложи панацея, съвсем очевидно. И това ще бъде отразено по време на конференцията. Спор няма. По въпроса за връзката, е, целите за устойчиво развитие е, в момента са на етап послания. Едно от посланията е, че в Рио, в Бразилия, трябва да постигнем съгласие за начало на процес, което да ни отведе в посока към бъдеща устойчивост. Трудно е да се каже не, но това, което ние като европейци внасяме в това послание е, ако искаме процесът да се ползва с доверие, задължително се нуждаем от ясни споразумения в Рио. В противен случай стигаме до политически декларации, които не са достатъчно ангажиращи и не а, гарантират достатъчно, че вървим по необратим път. Така че ще се опитаме да свържем идеята за целите за устойчиво развитие, която все повече се подкрепя, с нещо, което ние се опитваме да излъчим като послание чрез нашата пътна карта. Искаме ясни цели, ясни действия, ясни срокове и нещо, което ще е, породи доверие е, в дейността, посветена на е, устойчивото развитие и постигането на целите за устойчиво развитие. Третата тема. Може би тук трябва да дам още повече разяснение. Развиващият се свят. Какво правим там, как то е свързано е, с процесите на трансформация и преобразуване? Първо, ако погледнем от мястото, на което се намираме в момента в Европа А, мисля, че съвсем ясно се вижда, а, че е, скоро ще се тъкнем на пределите при използването на ресурсите. Това е пределно ясно за страните с по-малко ресурси, които са по-развити. Не е така ясно за другите страни. Те искат днес да използват повече ресурси и да имат по-малко ограничения, но може би в бъдеще няма да имаме шансове. Те могат да избегнат този мъчителен процес на преобразуване, през който ние сега минаваме, при който се променят стереотипите и на производството производство и на потребление. Знаете, че навиците на хората най-трудно се променят. В известен смисъл ние сме по-принудени да извършим промяна от другите, но това е посланието ни. Ако заедно се ангажираме, те могат да избегнат някои от грешките, които са били направени от някои и по-ясно са били видени от други. Мисля, че това е ясно послание. Ако всички вървим по един път, ще е по-лесно за всички. Не мисля, че е много важно това да се разбере. Когато говорим за зелена економика, говорим за това всички да сме на един път. Някои, може би, сега разбират това по-добре от други. Чул съм гласове в смисъл, че това има връзка с кризата в Европа. Ами, свързано е с кризата в Европа, доколкото тази идея по-трудно се възприема. Затова много аргументи се чуват във връзка с кризата. Но ние сме говорили по тези теми и а, преди кризата. Ако искате да обвържете този процес с кризата, да, можете да го направите. А, ако се нуждаем от решаване на проблема с собствената си задлъжнявост, какво трябва да направим? Да печелим повече да печелим повече означава по-голям национален растеж. Ако искате да растете повече, трябва да станете по-конкурентоспособни. Откъде ще изведем конкурентоспособността си? Това са магическите моменти, за които трябва да поговорим в Европа. На е, някои места има реален проблем с конкурентоспособността и економика на знанието. Добре, има страни с много добри иноватор, иновационни системи, образователни системи, научно-изследователски системи, но всъщност е, дружествата е, вече правят някои неща, които ние препоръчваме и господин Гербранди го каза. Правят го, защото разбират много добре, че ако не произвеждат продукти с по-малко енергия, по-малко вода, по-малко материали – а, по такъв начин, че тези продукти да бъдат рециклируеми, тези дружества ще изчезнат от пазарите. Това трябва да се разбере. За това се измества погледът от трудовата производителност към други фактори. В миналото трудът бе ефтин и се създадоха системи на производство, при които а, нали, не се използваше а, труд. А, обаче не можете нищо да произведете без ресурси. Вижте в Германия 45% от разходната структура в компаниите са ресурсите. 20% само се дават за труд. Така че а, ние всъщност сме изправени пред економически императив. А, ако не ви харесат екологичните съображения. Економическият императив няма да отпадне. Той ще продължи да съществува. Е, чух и въпроси в смисъл зеленият растеж е нещо, е, което развитият свят е измислил е, за да спре другите и да им попречи да се развие. Виж, вижте, а, нямаше да говорим за зелен растеж, ако всичко беше наред с кафявия, така наречен растеж. А, това е отговорът кафявият растеж има свои собствени предели, докато зеленият растеж е реакцията, при която ние вземаме предвид някои факти, които сме игнорирали в миналото. Ние искаме устойчив растеж, иначе ще катастрофираме стената. Стената на ограниченията. Частният сектор бе споменат от мнозина от вас. Ако говорим за зелена економика и зелен растеж, очевидно е, че не можем е, да направим нищо без частния сектор. Също когато говорим за средства за изпълнение на целите, тук нещата стоят малко по-различно, отколкото е, са стояли е, в миналото с официалната помощ за развитието. Защо? Защото ако наистина искате да изградите модел на зелена економика, преди всичко, трябва да има важни предпоставки, пазарни мерки, условия, които привличат деловите среди и ги карат да влагат. За това ви е необходима и обществена подкрепа. Но това не е възможно само с движение на пари през границите. Ако някой не си свърши работата у дома, не предприеме необходимите промени, няма да успеем. Аз твърдо вярвам, че реалното намаляване на бедността се състои в това да се позволи на хората да живеят различно да им позволите да живеят в демокрация, да им позволите да се ползват от здравеопазване, от образование, но същевременно да им позволите да имат и достъп до вода, да имат достъп до енергия. Има толкова много фактори, които са а, пряко свързани а, а, с а, съществуването на екосистемите. Така че ако унищожите екосистемите, които се намират в основата на всички тези фактори, вие тласкате хората към бедност. И за това е необходимо да се борим по-категорично за опазване на тези екосистеми. Сега, защо говорим за тези пет области, които цитирах? Може би трябва да дам повече разяснение, за да разберете какво точно сме си мислили. Е, сега ние плуваме в един океан от идеи. И ако не насочим вниманието си към е, някои конкретни неща, които да превърнем е, в свои цели, ще ни липсва система и подход. В Европа вярваме, че най-добре би било, както казах вече, да се съсредоточим върху разработване на цели в няколко области. Аз ги нарекох стълбовете на живота, темелите на живота. Първо, устойчива енергетика. Банки Мун го предложи и други международни форуми са го предложили. Второ, водата. Всички говорят за канализация, за вода, за всички, но това е въпрос нещо, което е свързано с един въпрос нерешен до сега. Ефективност при използване на водните ресурси. Страните на най-нисък етап от развитието си, над 80% от водите си е, използват за е, земеделски цели. Ако ние не решим техния проблем, се поставя сериозен проблем с оглед на развитието и намаляването на бедността. След това, е, управление на земите и прекратяване деградирането на екосистемите. Това е фундаментално изискване от най-малко развитите страни в света. Те са африканските страни. Ако пък говорим за е, морските екосистеми и е, океаните, океаните са важни за мнозина от нас, но същевременно те са от основно значение за най-бедните острови в Тихия океан. И когато говорим за ресурсна ефективност, за управление на отпадъци, говорим за това как използваме тези темели, тези стълбове, е, които изграждат нашия живот и ще изграждат бъдещия ни живот. Ако не решим въпросите с водата, енергията, отпадъците. Забравете за устойчиви градове, например. Продоволствена сигурност. Това ще е една от важните теми. Естествено, че е важна, но в дългосрочен план продоволствена сигурност можете да постигнете само ако спрете деградацията на екосистемите, на земите, ако започнете по-резултатно, ефикасно да използвате водите. Така че тук могат да се използват мерките от нашата пътна карта, но във всички случаи трябва да се придържате към темелите, независимо дали мерките ще ги следвате или не и ще се солидаризирате с тях. Затова смятаме, че е добра идеята да се фокусираме върху няколко области и да изходим от ресурсите, без да обвързваме ресурсите с отделни браншове и с економическото раз, развитие и растеж. Мисля, че това е логично. Госпожа Маркис, една от целите, които обмисляме, е следната. Ще прецизирам следното. Съветът ни помоли да определим целите и ние мислим сега по целите във всички тези сфери, включително е, отпадъците. Е, една цел, която ни се струва е, много привлекателна, е, са хранителните отпадъци. Това не е проблем а, само за развиващите се страни, а по други причини е проблем и за развитите страни. Ако някой смята, че през, е, някой смята, че през 9, 2050 година няма да можем да храним 9 милиарда души. Всъщност храната, която произвеждаме, може да нахрани 9 милиарда е, души. Обаче толкова много храна изхвърляме, че не достига за всички. Така че това е един изключително сериозен въпрос, без да споменавам други, е, които бяха засегнати. сметищата да се е, обложат с данъци отпадъците, които се изхвърлят на сметища, е прекрасна идея. Има страни, в които тази идея спечелила мнозинство. Мисля, че можем да съгласуваме политика в тази посока. Ние смятаме, че отпадъците трябва да бъдат част от разговорите в Рио. Екологично образование. Да, съгласен съм. М изцяло подкрепям. Е, обаче има нещо друго, което искам да разисквам накратко. Когато говорим за зелената економика, за същината на самото понятие, имаме ли предпоставки? Да, мисля, че заклинанието, което трябва да ни ръководи е ресурсна ефективност. Може би то не съдържа чак толкова подчертано социално измерение, но всички тези елементи, които разискваме, са все част от една обща картина. Искам да кажа, че ако наистина се стремим към зелена економика, трябва да разберем някои фундаментални неща. Първо, няма магическо средство. Нуждаете се от пазарни механизми, от регулиране, от стимули, от научни изследвания, от обществена подкрепа за всичко, което правите. Това е задължително. От тук е, нуждаете се задължително от политическа визия и е, целенасоченост. Без нея нищо няма да постигнем. И накрая задължително се нуждаете от партньорства. Публично-частни, презгранични. Да, ние сме за задължителни цели – Споменах това. Опираме се на заключенията на съвета в тази връзка. Що се отнася до връзката с Киото, трябва да работим стъпили върху споразумението от Дърбан защото то бе постигнато със сериозното участие на Европейския съюз. Биогоривата. Някой ги спомена. Отговорът тук е критерии за устойчивост. Каквато и политика да създадете, тя трябва да е такава, че да не създавате с лявата ръка и да съсипвате с дясната. А, нека погледнем по-генерално, по-общо на картината. Това е за мен правилният отговор на въпроса за биогоривата. Предпоставките. Споменах пазарните механизми, както и някои други. И най-сетне за съюзите и скептицизма колегата от Словения, господин Васли, спомена за това. Ако всички си мислят, че това, което тук си го говорим днес е предмет на всеобщо съгласие, той греши. Затова сме изправени пред да убедим всички, че сме искрени в това, което правим и че останалите могат да разчитат на нас, да ни вярват, че ние не се занимаваме с някакъв скрит протекционизъм, който се опитваме да наложим на останалите. Трябва да ни повярват, че някои неща ги разбираме повече добре поради условията, при които живеем. Всъщност има факти, които прекрасно доказват, че всички сме качени на един кораб. Ако продължаваме да растем при сегашния начин на потребление и производство, в развиващите се страни ще, ще възникнат същите проблеми, с които ние сме се сблъскали. Затова е много важно те да разберат, че При нашата амбиция трябва да бъдем и убедителни. Бях на една кръгла маса в Бразилия с 10 участници. Обсъждахме 4 часа и половина и трябва да ви кажа, че ми беше много трудно идеите си да ги отстоя, защото Бразилия не е страна, в която все още се виждат ограниченията на ресурсите. Те имат много ресурси, но не виждат, че ресурсите им са изчерпаеми много. Важни са за нас екологичните съображения. Те въжат навсякъде по света обаче. Опитвам се само да кажа, че това, което отстояваме твърдо, не е така очевидно навсякъде. И за това се нуждаем от разяснение. Споменати бяха съюзите да, е, съюзът, който трябва да изградим е, с малките острови, с африканските страни, е, тези съюзи са задължителни. Това не стана в Дърбан, а в Нагоя, преди Дърбан. Може би в Дърбан просто тези съюзи станаха по-очевидни. Задължително обаче трябва да се опрем на тях, да ги търсим, защото те са видими и дават добри резултати. През април ще имаме конференция в Стокхолм. Мисля, че това ще е още една добра възможност да поговорим. Не пропускам никакъв шанс. И мога да спомена много такива шансове, в които съм се опитвал да отстоям нашата позиция, да градя доверие, да обяснявам защо имаме такъв подход и защо трябва, когато отидем в Рио, да действаме всички заедно. И сега е, в заключение ще кажа, че е, вчера се срещнах е, с председателя на Комисията за околна среда от Бразилия. Той ми обясни какви са целите им, как мисли да организира заседанието на Globe International – мисля, че това е добра идея и тя трябва да бъде е, проучена и осъществена по целесообразен начин. Благодаря на Янес Поточник за отговора на вашите въпроси и за участието в нашата среща. Едно е безспорно, е, вие сте убеден, е, че Рио плюс 20 трябва да бъде успех за е, всички участници. При всички положения пътуването до Рио няма да бъде разходка, няма да бъде удоволствие. Така гледаме ние на конференцията тук в Европейския парламент, но аз съм убеден, че и вие така гледате на конференцията. Трудно е, естествено, да наложим е, нашата позиция изцяло, но нямаме друг е, път пред нас. Имаме три месеца до началото на конференцията и струва ми се, че тази среща, която провеждаме днес, е един много добър старт. Надяваме се, че в е, вашите държави вие ще започнете дебат по тези въпроси за това как можем да повлияем на развитието на процесите в света. Естествено, че е, става дума и за е, финансиране, става дума за разходи. Някои говориха за интернализация на външните разходи. Е, това е много важен дебат когато желаем да трансформираме економиката и да направим устойчива, ще трябва да говорим и за финансиране и за това как ще покриваме разходите. Ще трябва да помислим и за това как може да се реформира ООН. Е, до този момент като че ли е, не се забелязва голям напредък в това отношение, но може би в Рио ще можем да е, направим нещо и в тази посока, за да постигнем повече ефективност, за да постигнем устойчиво енергоснабдяване и като цяло по-добра енергийна ефективност, е, да постигнем конкретни цели, които да се приемат от всички участници – и тук в Европейския парламент, а също и в националните парламенти, да намерим е, правилния начин за е, да заложим тези цели в е, нашето законодателство. Знае, че това е труден и бавен процес, но междувременно установихме, че има много-много пресечни точки в е, вижданията на е, е, отделните парламенти, на парламентаристите. Ние, е, хората, които се занимаваме с е, околна среда, обществено здраве, сме убедени, че това е необходимо. Важното е да убедим и останалите политици, и останалите активни участници в обществените процеси. Да убедим и колегите си от е, страните извън Европа, защото тези процеси трябва да бъдат глобални, трябва да бъдат световни. Важно е да намерим правилния път и правилната концепция за един свят, в който живеят е, Девет милиарда души е, в който е, има и много високо развити индустриални държави, по-добър, така че през 2050 е, година да можем да постигнем целите си по отношение на климатичните изменения. Това ще бъде лакмусът за Европейския съюз. Много Важна роля ще играе и данъчната политика. Тук компетенциите са на националните държави, поне така казват нашите експерти. Е, в областта на бюджетната политика е, финансовите министри настояват е, за това да запазят националните компетенции по областта на данъците. Но също времено нещата са свързани отново с финансови ресурси, така че е, ние е, тук е, на европейско равнище сме убедени, че ако желаем да разполагаме с повече средства, включително и по отношение на околната среда, на общественото здраве, ще трябва да мислим и за едно обобществяване и европеизиране на данъчната политика е, Зная, че това звучи, може би, много провокативно, но при всички положения е, ми се струва, че няма да е, можем да избегнем един такъв път. Много, много благодаря на всички колеги, които са отделили този ден и деня за пътуване, за да присъстват и да участват в тази среща. Благодаря и на всички европейски депутати, които участваха в нашата среща за подготовка на конференцията Рио плюс 20. И е, се сбогувам с вас с думите, че е много желая и много се надявам, че конференцията Рио плюс 20 е, ще бъде наистина успех за всички участващи държави, 49 на брой, и ще доведе до едни е, добри заключения и решения за целия свят. Благодаря много, благодаря на всички колеги от националните парламенти, благодаря на вас, господин комисар. So, Kolleginnen und Kollegen, es geht... И така, скъпи колеги, продължаваме с заседанието на комисията. За днес ни предстои да проработим по още две точки от дневния ред. Обявявам точка 15 мултирезистентната туберкулоза в Европейския регион – Предвижда се размяна на мнения с представители на Европейския център за предпазване и контрол на заболяванията и CDC, а също и на Световната здравна организация от името на СЗО ще говори днес доктор Роберто Отолини, И е, господин Спренгър, е, директорът на Европейския център за е, превенция на и контрол на заболяванията, ще представи своята организация и ще говори от нейно име. Господин Бертолини получава пръв думата, но господин Лиза иска да каже нещо. С няколко думи, господин председател. Естер Делянге всъщност е поискала да включим тази точка в дневния ред. Е, тя, за съжаление, трябваше краткосрочно да замине за е, Нидерландия. За нея би било е, много интересно да чуем нещо повече за това как економическата криза се отразява на туберкулозата? Има ли някаква установена връзка? И освен това, каква е, е антибиотичната резистентност отново във връзка с е, туберкулозата. И така, още веднъж е, е от името на госпожа Деланге е, се извинявам за нейното отсъствие. Председателят благодаря на Петър Лиза, а сега давам думата на господин Бертолини. Благодаря господин Гроте, благодаря за поканата от името на СЗО. Поздравявам ви от името на доктор Якъб, който е регионалният директор на Световната здравна организация. Много се радваме, че сме тук, за да отбележим с вас до известна степен този Световен ден за борба с туберкулозата 24 март. Всъщност на този ден е открит микобактерията от Роберт Кок преди много години. Туберкулозата е лечима болест, но тя води всяка година до 40 хиляди, 400 хиляди по-скоро нови случаи в Европа тази болест, е, когато казвам Европа, е, е разпространена и извън Европейския съюз. Е, в Съветския съюз, бившите страни, които бяха в рамките на Съветския съюз, 60 хиляди смъртни случаи всяка година има в Европа. Всъщност една трета от световното население носи тази микобактерия на туберкулозата. 10% от хората на Земята ще развият болестта. Значи туберкулозата може да се лекува, но има нужда от а, време, от а, ангажираност, от много публични инвестиции. Туберкулозата не е нов проблем. Тя засяга човечеството в продължение на векове. Тя беше разпространена в други континенти чрез мигрантите, чрез търговците. Трябва да напомним нещо много важно. Туберкулозата намаляваше като проявление през 19 и 20 век, много преди да бъдат въведени антибиотиците в лечението. Това означава, че това заболяване до много голяма степен е свързано с начина на живот, с начина на хранене, с местата, в които пребивават хората и живеят. За много хора в продължение на десетилетия туберкулозата беше считана за проблем от миналото. Това обаче не е така. Всъщност в много части на света, включително Европа, туберкулозата е проблем. Отбележете обаче, че туберкулозата не засяга всички страни и всеки човек по един и същи начин. Туберкулозата е най-вече болестта на бедните, така че тя е свързана с социални детерминанти. Това е болест, която засяга затворниците, мигрантите. Например, до 50% от случаите, които са оповестени в Западна Европа, са сред мигрантите. До 2% от затворниците в Източна Европа са заразени с туберкулоза. Така че това не трябва да се забравя, е, особено с оглед на влушаването на социо-економическата среда в много страни в е, Европа, тъй като това влушаване ще доведе до, начин, до влушаване в начина на лечение, в предоставянето на лекарства и се пораждат нови предизвикателства, на които трябва да намерим решение в следващите няколко години. Дори и в наши дни туберкулозата е проблем. По време на разпадането на източния блок и Съветския съюз в началото на 90-те години, туберкулозата се увеличаваше, след това започна обаче да се увеличава всъщност намаляваше и след това започна да се увеличава. Така или иначе, влушаването на социоекономическите условия винаги води до повишаване на заболеваемостта. Има и някои добри новини. В 32 страни от нашия регион, повечето от тях в ЕС, има намаляване на случаите и доктор Шпренгер ще говори за това днес. Ще имаме намаление под 20 случая на 100 хиляди. Има обаче и страни в нашия регион, включително и в Европейския съюз и в други страни, които имат 85% от цялостното бреме в целия европейски район. Значи около 300 000 случаи всяка година. В 95% от случаите в Европа става въпрос за мултирезистентна туберкулоза. Какво е това? Това е основен проблем през последните години. Форма на туберкулоза, която е резистентна на два от най-ефективните антибиотика – и е, съответно трябва да се използват е, други лечения, които са много скъпи и не са толкова ефикасни. Този вид туберкулоза засяга 70% от е, заболелите. Хората с, с такава мултирезистентна туберкулоза са много по- крехки в, в своето заболяване. Тази туберкулоза се разпространява в Европейския съюз тревожно бързо. Тя засяга 15 от 27. 15 е, от 27 страни. Броя на случаите в Европа е 5% от а, е, целия брой. Така че виждате, че тези случаи на заболели са повече от три пъти по-високи от това, което можем да очакваме. Освен това има една нова тенденция, така наречената екстремна резистентна туберкулоза. Това е форма на туберкулоза, която засяга е, лекарствата от втората линия, за която говорих т.е. те се оказват неефикасни и в този случай всъщност тази туберкулоза е нещо много опасно. Има нужда от допълнителни лекарства, от допълнително лечение, от хоспитализация за дълго време и се увеличават разходите за обществото. С оглед на всичко това, през последните години СЗО изготви консолидиран план за действие, за да попречи на връщането на тази мултирезистентна туберкулоза. Плана е за периода 2010 до 2015 година. Миналата година в Баку имаше е, среща за региона. Целта за 2015 година е да се диагностицират поне 85% от случаите на мултирезистентна туберкулоза. Казах ви, че не знаем за всички случаи. Много хора умират без да имат достъп до лечение, даже не са диагностицирани. Ако се стигне до разкриване, ще има и 75% успешно лечение, ако 85% е, е процента на разкриване. Ако успеем да постигнем всичко това, ще успеем да извлечем и финансова полза. Около 7 милиарда щатски долара ще бъдат спестени, ако се инвестират 5 милиарда. Без тази инвестиция обаче ще се загубят някъде около 12 милиона, казва оратора. Така че може много да се спести, освен това ще спасим 120 хиляди живота. Трудно е да се придаде количествена стойност на живота. Економистите правят нещо подобно. Аз лично обаче всеки път а, изпадам в затруднено положение, когато правя такива аналогии, но това трябва да се отчете като аспект така или иначе. СЗО е поел ангажимент да осигурява помощ, техническа подкрепа за нашите страни, за да се приложи на практика този план. И тук трябва да има няколко измерения. Научна дейност, естествено, защото имаме нужда от нови лекарства за екстремната резистентна туберкулоза. Имаме нужда обаче и от програми за превенция и лечение. Когато говоря за превенция, имам предвид адекватен контрол на разпространението на болестта. Има някои случаи в Европа, където болестта се разпространява в детски ясли и това трябва да се вземе на сериозно. Нямаме сериозни основания за спокойствие, когато става въпрос за финансирането. Има глобален фонд за туберкулозата, спина и маларията. Той няма да финансира страните, които са в най-голяма нужда по силата на данните от 2011 година. Това няма да стане и през 2013 година. Аз мисля, че Европейската комисия съответно трябва да се заеме тук, защото недостатъчното лечение и контрол на заболяването може да доведе до развитие на е, екстремна резистентна туберкулоза, и какво ще стане тогава? Как ще лекуваме пациентите? Това е нещо изключително важно. В обобщение, е, госпожи и господа, искам да обобщя посланието, което искахме да го е, което искахме да представим днес. Туберкулозата е проблем не само в развиващите страни и не само в някои части в Европа, а във всички части на Европа, на изток и на запад, пряко или косвено, чрез миграция на хора от други райони на света, чрез социални слоеве, които са по-засегнати поради социо-економическото си положение. Второто послание е, че мултирезидентна туберкулоза е сериозна заплаха. Тя може да постави на риск напредъка, който сме постигнали през няколко столетия Трето послание. Економическата криза представлява е, риск, тъй като може да се спре напредъка и да се постави на риск възможността за контрол на заболяването и накрая имаме нужда от инвестиция за лечение и контрол не само в Европейския съюз, но и в съседните страни. Благодаря. Благодаря. Господин Бертолене за вашето изказване. Сега ще дам думата на комисията. От името на комисията, която днес е тук, господин Жан Райн, заместник директор на дирекция обществено здравеопазване. Благодаря, господин председателю. Почитаеми членове на комисията, Искам да благодаря на парламента и на комисията ЕНВИ за организирането на тази среща. Туберкулозата, както чухме от колегата от СЗО, днес все още е сериозен проблем на общественото здраве и в Европа, и глобално. Причините са добре известни. Не се радва на успех лечението, разширява се резистентно екстензивно резистентната и мултирезистентната туберкулоза. необходима е по-нататъчна борба и естествено финансовата криза ни ограничава допълнително, особено в някои държави членки. Пред тази ситуация комисията е разработила политически и финансови инициативи за туберкулозата и резистентната туберкулоза като предвижда научни изследвания, превенция и контрол, както и международно сътрудничество. По отношение на научните изследвания, например, Европейският съюз чрез рамковата програма подпомага развитието на нови типове лечение и диагностицирането. Вече сме отделили 25 милиона евро за научни изследвания по туберкулозата през последните 10 години, включително имаме инициатива за вакцина и през 2008 година поставихме началото на публично-частна инициатива. Също така имаме инициатива, финансирана от рамковата програма за клинични изследвания. Над 16 милиона евро са инвестирани в клинични изпитвания е, за на нови лекарства, вакцина и диагностициране е, в районите на юг от Сахара. Освен това, е, в съответствие с плана за действие за борба с туберкулозата, Фондовете на Европейския съюз финансират проекти за разширяване капацитета на държавите членки за превенция и контрол на туберкулозата. Става дума за 27-те държави членки. Има проекти за подобряване на тестовете за туберкулоза в маргинализираните групи, даване на средства за здравно обслужване на е, групите е, в неравностойно положение и е, повишаване на осведомеността на населението за туберкулозата. Чрез тези усилия на Европейския съюз ще допринесем и за успеха на инициативата на комисията от ноември миналата година за борба с мултирезистентната туберкулоза. Имаме план за действие за антимикробната устойчивост. Там се предвижда разработването на нови ефективни антибиотици, ново лечение и нови диагностични средства. Тези усилия, е, разбира се, не се полагат само с оглед на Европейския съюз. Ние подпомагаме и развиващите се страни стремежим да подобрят здравето на своето население и да се борят с някои фундаментални болести, като туберкулоза туберкулозата. От 2002 година комисията близо 1 милиард евро е внесла в глобалния фонд за борба с спин, маларията и туберкулозата. Това е част от глобалните усилия за борба с тези заболявания, но специално финансираме и програми в България и е, Румъния и даваме над 60% от международната помощ за борба с това заболяване. Тези усилия за научни изследвания, превенция и контрол, международното сътрудничество са свързани с ангажимента на комисията да подходи цялостно към решаване на проблема с туберкулозата. Разбира се, трябва да се видят предпоставките економически и социални, които водят до това заболяване и да се мобилизират всички налични средства за преодоляване на тези предпоставки е, Здравето все повече се превръща в ценен фактор, стимулира се изграждането на инфраструктура, образование, обучение на здравните специалисти. Всичко това са елементи, които от 2007 година се финансират по програмите на Кохезионния фонд. Те не са самостоятелни действия, разбира се. Е, чрез тях допълваме борбата на националните правителства за борба с заразните заболявания. Е, сега имаме възможност е, за допълнително увеличаване на здравните инвестиции в Европейския съюз. Те стават стратегически с оглед економическата криза в повечето държави членки и необходимостта от адаптация и реформа на здравните системи. Успоредно с инициативите за туберкулозата имаме и хоризонтални инициативи, които ще бъдат особено важни за борбата с заболяването подчертаваме и необходимостта от тясно сътрудничество с всички заинтересовани. През миналите години сме се стремили все по-добре да си сътрудничим с гражданското общество в борбата с туберкулозата и е, е, сериозно си сътрудничим с СЗО Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Комисията дава награди на НПО, е, които се открояват в борбата с туберкулозата. Европейския център е, за превенция на заболяванията сближаването подпомогна комисията при организиране на допудването за рамковия план за борба с туберкулозата. А Комисията има сега нов проект по програмата си за здравеопазване с цел общ обществото и а, държавните органи, държавите членки да бъдат подпомогнати на свой ред да помогнат на уязвимите групи да се борят с туберкулозата. Има и някои ключови области е, на сътрудничество между е, Европейския съюз и Световната здравна организация. Ние се опираме на това сътрудничество и се надяваме, че е, ще имат по-големи резултати по този начин нашите действия за борба с заболяване, което явно не признава границите. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Шпренгер, директор на ECDC. Много благодаря за това, че ме поканихте. Всъщност аз винаги давам добри и лоши новини. В настоящото положение обаче е трудно да се намери добра новина. Имахме план на в рамките на нашата организация и СЗО е да се борим с туберкулозата, но не е лесно. Ако погледнем последните 5 години, сме постигнали само леко намаление на случаите на мултирезистентна туберкулоза. Всъщност това го постигнахме в добрите години, когато имаше много пари за целите на общественото здравеопазване. И съответно не съм оптимист за следващите години години на затягане на коланите и економическа криза. Защо съм песимист? Защото продължаващата економическа криза в Европа означава две неща. На първо място ще се урязват бюджетите за здравеопазване и на второ място повече и повече хора ще изпадат в бедност. И това ще се отрази лошо на нашата способност да се борим с туберкулозата. Туберкулозата често се изтъква като болест на, на бедните. За богатата средна класа, за високата клас е, тя не съществува, но така или иначе има в Европейския съюз. Миналата година имахме около 74 000 случаи на туберкулоза в Европейския съюз. От тях около 1500 са били случаи на мултирезистентна туберкулоза. Обикновено се засягат мигранти, много бедни хора, затворници, наркомани, роми, въобще бедните в градовете. Това са най-уязвимите социални слоеве. И тъй като економическата криза продължава, все повече и повече европейци ще бъдат засегнати. Все повече хора ще обедняват, все повече хора ще губят а, своите домове, ще заупотребяват с наркотици, алкохол. Въобще нещата не са розови и съответно населението, което е уязвимо, ще се увеличава. Ресурсите обаче за справяне с туберкулозата стават все по-оскъдни, а ще имаме нужда от повече ресурси. Защо те са важни? Защото първо туберкулозата не се открива лесно и не се лекува лесно. В системата на здравеопазването трудно означава скъпо. Какви са класическите симптоми на туберкулозата? Умора, висока температура, кашлица. Това са симптоми на много други заболявания. Единственият начин да се увери един лекар, че пациента има туберкулоза, да се направят лабораторни тестове. Лабораторията трябва да разполага с съответното оборудване, така че самото диагностициране струва много скъпо. Какви са симптомите на така наречената мултирезистентна туберкулоза? Въобще не по-различни от обикновената туберкулоза. Единственият начин да се диагностицира тази туберкулоза е да се направят допълнителни тестове, след като се вземе проба от пациент. За да има такова диагностициране трябва да има добре оборудвани лаборатории с големи специалисти, в Европейския съюз. Полагаме много усилия да създадем стандартни методи за тестове и обучаваме хора, които да правят такива тестове, но основният персонал в тези лаборатории получава своето заплащане от държавите членки. Ако държавите членки намалят своята инфраструктура, намалят своя персонал, намалят лабораториите, няма да можем да диагностицираме туберкулозата, пък да не говорим за мултирезистентната туберкулоза. Съответно ще има късно диагностициране и пациентите ще разпространяват, ще прехвърлят туберкулозата по-дълго колко време отнема лечението на туберкулоза. 6 месеца, ако имаш обикновена, обикновена туберкулоза. 2 години, ако имаш мултирезистентна туберкулоза. Лечението е сложно, даже за обикновената. Първите 2 месеца се взимат различни антибиотици, 4 такива и за последните 4 месеца от лечението 2 антибиотика. Всичко това е много скъпо. Мултирезистентната туберкулоза обаче трябва да бъде лекувана с много, много повече антибиотици и така или иначе трябва да има постоянна консултация с лекарите. Ако пациентите не взимат своите лекарства както трябва, тяхната туберкулоза може да стане резистентна спрямо лекарства. Така че контрола на обикновената туберкулоза е свързан с пари за лаборатории, за специалисти, за националните институти, за лекарства, трябва да се разбере, че ако всичко се прави както пише по книгите, само 30% се излекуват болните или само 30% от болните могат да се излекуват. И това всичко са данни от Европейския съюз. Не става въпрос за Средна Азия. Не става въпрос за по-бедни страни. Европейските депутати и депутатите в националните парламенти могат да положат усилия, за да може контрола да стане по-засилен и се надяваме ние заедно с СЗО, че ще имаме взаимопомощ в това отношение. Има документи в тази връзка. Колко случая са докладвани във всяка държава членка на Европейския съюз миналата година? Можем да сравним случаите на обикновена туберкулоза и мултирезистентна туберкулоза във всички държави членки. Виждате, че има голяма разлика. Значи, случаи на 100 000 души. Общо взето, виждате какво е положението във всяка една държава членка. Виждате, че в Европейския съюз като цяло има по-малка заболеваемост, както по отношение на обикновената, така и по отношение на мултирезистентната туберкулоза, спрямо съседите. 21 държави членки се считат за страни с ниска заболеваемост, т.е. по-малко от 20 случая на 100 000 души. Ако погледнете тенденциите последните 5 години, заболеваемостта в Европейския съюз намалява. Ако погледнете обаче тенденцията за мултирезистентната туберкулоза през последните 5 години, ще видите, че нещата не се променят особено. Ако погледнете още по-внимателно, ще видите, че екстремната резистентна туберкулоза ще се увеличава. И в страните с ниска заболеваемост е, положението не е чак толкова розово. Някои от тях имат такива огнища на случаи на е, екстремна резистентна туберкулоза. Това най-често е в е, големите градове. Например, Лондон, Париж, Копенхаген, Роттердам имат три пъти повече случаи на заболеваемост, е, отколкото в национален мащаб. Така че не е лесно да се справите с заболяването Милано има пет пъти повече заболели, отколкото средното за Италия. И причината в големите градове винаги е, е бедността. Големите градове имат повече бездомни, повече хора в неизгодно положение. Имаме примери с Нью Йорк. Преди известно време Нью Йорк показа, че ако не отделяме достатъчно време на контрол на туберкулозата, по-късно ще има бум на това заболяване. Важно е да се отбележи, че ако се намалят средствата за борба с туберкулозата, е, първо ще станем свидетели на нещо оптимистично. Ако няма пари за диагностика на заболяването, няма и да се открива туберкулоза. Така че е много важно да обърнем внимание на факта, че трябва да има диагностика и лечение. Ако няма средства, ще видим последицата от всичко това само след няколко или едва след няколко години. Така че ви моля да дойдете утре в Лондон, в петък в Барселона, както и в други градове, Роттердам, например. Тази седмица ще се отбележи Деня за борба с туберкулозата. Тези градове организират различни събития в тази връзка и ние ще очакваме с нетърпение вашата ангажираност и вашето участие. Благодаря. Благодаря, господин Шпренгер, за вашата презентация. Благодаря за това толкова драматично описание на положението. Сега ще дам думата на колегите. Първа се е записал Ана Розбах. Заповядайте. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Искам да кажа добре дошли на представителите на Световната здравна организация, комисията и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Много се радвам, че имаме възможност да поговорим за тази извънредно сериозна тема. Много се тревожа от това, че толкова сериозно заболяване като туберкулозата отново надига глава и може да се превърне в основен здравен риск за гражданите на Европа. Искам да задам някои въпроси. Вие сте дали е, в изложението си е, цифри е, за това колко струва е, лечението на туберкулозата или нейното наличие в дългосрочен план в САЩ. Но мултирезистентната туберкулоза колко струва на държавите членки на Европейския съюз? Това бихме искали да знаем. Още по-важно, какво ще ни струва бездействието? Искаме също да знаем какво може да бъде направено и какво вече е сторено, за да се предотврати както разпространението на обикновената туберкулоза, така и разпространението на мултирезистентната такава. И ако е възможно, искам а, да а, чуя за конкретните стъпки, които са били предприяти до сега. Смята ли Европейския център, че здравните органи на държавите членки работят усилено по въпроса с истинска воля и последно, Питам се дали вие събирате най-добри примери от практиката на други страни и на други организации, като да кажем Световната здравна организация. Председателят, благодаря много, госпожо Розбах. Госпожа Мак Еван, след нея Кристел Шалдемозе. Благодаря за възможността да обсъдим тази тема. Преди няколко години бях в Украина. Е, там има една неправителствена организация, която се занимава с туберкулозата в тази част на източна Европа. Това беше преди около 5 години и беше много а, шокиращо. Посетихме болници и затвори в източна Европа и лекарите, които срещнаха ме там, ни казаха, че срива на Съветския съюз, срива на здравната система е бил една от големите предпоставки за туберкулозата, защото бедността се е увеличила и оттам е намалял достъпът до здравеопазване и е, комисията и е, господин Спренгер е, го казаха, че съкръщаването на бюджетите води до там. Е, съкръщават се бюджетите в Гърция, в Португалия също. Пациентите не могат да плащат на лекарите. Знаят, че трудности има и в Румъния с достъпът до лекарства и лечение. Тук трябва да се тревожим е, и мисля, че ние е, много е, еднопланово говорим за затягане на коланите. В смисъла, в който влага в това понятие Международния валутен фонд, мисля, че когато се одобряват програми за Украина и за други страни в нейното положение, трябва да се имат предвид и здравната страна. Искам да задам въпрос към комисията, но и към Европейския център. Не ми е ясно как си сътрудничите. Кой е, постави началото на е, плана за действие? Вие споменахте плана от преди 5 години, обаче има е, нов. Как е, е функционира той? и е, какво задължава той е, държавите членки и какво могат държавите членки да искат. Комисията ще вложи ли пари? Защото колегата от комисията говори за научни изследвания, за е, сътрудничество, обаче тази програма обединява ли всичко? Или просто в различни коловози се движите? Значи, мисля, е, че е, мога да отговоря на, на около 12 милиарда долара или 12 е, милиарда евро в нашия случай ще струва бездействието. Какво прави комисията? Финансира ли плана или само двустранно се финансира или национално? Ако има план за действие, ни е необходим някакъв механизъм за координация, а не просто да се приемат планове и да е, се лежи върху надеждата, че ще се получи финансиране от някъде. А, как се е, контролира изпълнението на плана? Има ли единен план за Европейския регион? Това ми е въпросът. И е, освен това, подплатен ли е с пари? Благодаря, Линда. Кристел Шалдемозе. Благодаря, господин председател, Благодаря и е, за направените изказвания. Искам да кажа, че чухме посланието. А, мисля, че всички трябва да призовем за по-сериозни действия в тази сфера. Но имам някои въпроси, тъй като наистина е трудно да се знае какво повече може да се направи от това, което правим днес. Искам да попитам комисията следното. Споменахте много инициативи, предприяти вече на европейско ниво, както научно-изследователски, така и други. Бихте ли да дали прогноза? Е, на основата на предприятите действия, кога ще станем свидетели на съществено намаление на броя на заболелите от туберкулоза, обикновена или мултирезистентна. Това искам да чуя. Е, е, както е, представителят на СЗО, така и доктор Спренгер могат да ми отговорят доколко бързо може да се наблюдава възвръщаемост на инвестициите в тази сфера? Две, три, четири или десет години? Тъй като това е въпрос, който политиците са длъжни да съобразят. Но би ви благодаря още веднъж за начина по който ни поднесохте тези обезпокояващи новини. Благодаря. Сега колегата Танескио следващият оратор на, е, в моя списък. Благодаря. Е, Световната здравна организация има план за действие и той показва, че има неотложна потребност за борба с мултирезистентната туберкулоза в Европа. Глобалният фонд за борба с туберкулоза спин и малария, сега осигурява минималните задължителни средства за борба с туберкулозата, включително в Румъния. Както споменахте обаче, глобалният фонд а, отмени следващия си кръг на финансиране и до 2014 година няма да отпусне средства. А, така а, Румъния е изправена пред сериозен дефицит. И много сериозно ще пострада борбата с туберкулозата при нас. Искам да попитам, комисията как планира да подпомогне страните, които са изправени пред такъв финансов недостиг? И има ли е, перспективи, някакви изгледи да се възстанови финансирането? Благодаря. You, Госпожа Меркис. Благодаря, господин председателю. Благодаря за интересните, извънредно обезпокоителни изложения. Аз съм шокирана от е, това, което става и в моята страна. Е, не само, че туберкулозата не си е отишла, ми е жива и се връща. Тя е, е болест свързана с бедността. А фармацевтичната промишленост не е кой знае колко добра в научните изследвания на е, лекарствата, които биха могли да послужат на бедните. Как а, е, можете да стимулирате индустрията да вложи пари, така че да има възвръщаемост? Виждаме, че само 15 дружества в момента е, са включени в научните изследвания за микробиотиците. Това не е много, особено в глобален мащаб. Значи, как ще се стимулира фармацевтичната индустрия да създаде нови лекарства за заболявания? свързани с бедността. Освен това, не ни достигат изследванията за антибиотиците и трудно можем да правим сравнение. В една страна и имаме свръхдозиране на антибиотици, докато в други страни а, лекарите с голямо неудоволствие изписват рецепти за антибиотици. А, бихте ли ни казали, имате ли статистически данни, а, достоверни а, за рецептите а, и за изписаните лекарства за това заболяване? Има ли а, съпоставимост в Европа? Има ли различни стереотипи, що се отнася до отпусканите лекарства? Благодаря сега. Кой иска да даде, да, да даде отговор пръв? Представителят на СЗО. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите, така както те бяха зададени. Първо, разходите за мултирезистентната туберкулоза. По оценки, това е някъде около 50 000 евро за първите две години за хора, които трябва да бъдат в болницата в рамките на 3 месеца. Това не винаги е така. В някои случаи хората трябва да останат в болницата по-дълго, тъй като нямат а, а, съответното а, не демонстрират съответната реакция на, на лечението. И тогава разходите са 200 хиляди. А по отношение на тези 5 милиарда от плана за действие, те би трябвало да доведат до 7 милиарда възвръщаемост. Очакваме 12 милиарда да са разходите, ако не се направи нищо в настоящата ситуация. Може да има и други разходи, които да възникнат. По отношение на сътрудничеството, което имаме с Центъра за превенцията на заболяванията в Европа и техния контрол, Марк Шпренгер ще каже малко повече, но имаме така или иначе център за наблюдение. Опитваме се да избегнем дублирането, да използваме ефикасно ресурсите, да действаме координирано. По отношение на въпроса за връзката между економическата криза и туберкулозата, е, има една графика, която мога да ви покажа за страните след разпадането на Съветския съюз. Има увеличаване на заболеваемостта в периода, в който има намаляване на разходите, за лекарства, за здравеопазване и така нататък. Така че напълно споделям вашето виждане относно тези драстични мерки, свързани с намаляването на бюджета на системите на здравеопазване. Те са доста тесногради и не гледат далеч в бъдещето. Понякога, когато се изчисляват разходите, не се отчитат дългосрочните разходи. По отношение на плана за действие, тук има различни елементи. Подобряване на диагностиката чрез молекулярна диагностика, има някои техники, които позволяват да се идентифицират случаите много по-бързо. Тези тестове струват някъде около 40 евро. Това си заслужава като инвестиция, защото ако може да се идентифицират в рамките на няколко часа случаите на заболели, това ще подобри значително и тяхното лечение. Мога да ви дам подробности по-късно, мога да ви представя план. Там се описват различните конкретни действия. Работим с страните и с Центъра за превенция и контрол на заболяванията. Естествено става въпрос за ресурси, за достатъчно ресурси. Всъщност промените в Световния фонд водят до проблеми. Колегата от Румъния говори за това. Понякога в здравеопазването се постигат положителни резултати и оставате с впечатлението, че целите са постигнати, и някак си като че ли е, се самоуспокояват и в крайна сметка се стига до регрес. По отношение на възвръщаемостта на инвестициите, няма нужда от кой знае колко дълго време да се чака, защото за периода 2010 до 2015 сме изчислили, че ако плана се преложи, ще има възвръщаемост по отношение на 220 хиляди диагностицирани. Марк каза, че е много трудно да се диагностицират случаите. Значи 227 хиляди души ще бъдат лекувани правилно, 120 хиляди живота ще бъдат спасени, така че това си е сериозна възвръщаемост. И ако това се случи, то ще се случи, защото плана е приложен. Без намеса е ясно какво ще стане и хич не е, е лицеприятно онова, което ще се случи. Това е от моя страна. Благодаря. Благодаря. Господин Бертолини, сега ще дам думата на комисията за отговор на повдигнатите въпроси. Заповядайте, господин Райн. Благодаря за тези въпроси. Първо, дали държавите членки гледат сериозно на туберкулозата? Те са задължени да го правят, защото туберкулозата е една от заразните болести, която присъства в нашето законодателство, а законодателството за заразните болести датира от 1998 година. Това не е единствената болест, която се покрива от законодателството, защото чухме за резистентността срещу антибиотиците. Освен това, болничните инфекции също играят важна роля тук. В понеделник тази седмица проведохме среща с държавите членки, за да се договорим относно определения на случаи, в които може да има анти биотична резистентност. Понякога може да има случаи на болнично развити инфекции, на туберкулоза в една страна, които засягат и други страни. Държавите членки са задължени да събират и да предават на Център за превенция и контрол на заболяванията регулярна статистика. Ще подобряваме своите действия в хода на работата. По отношение на глобалния фонд, миналата година беше потвърдено, че глобалния фонд е приложил съответните мерки, за да се намалят рисковете за бъдещето и глобалния фонд се смята за организация, която е реагирала адекватно на заплахите. Има и препоръки, естествено. Комисията е готова да изпълни своето обещание за 330 милиона евро за периода от 2011 до 2013 за глобалния фонд. Така че по отношение на финансовите недостатъци на системата, ние разговаряме с фонда и ще изпълним нашето обещание. По отношение на Румъния, що се отнася до кохезионната политика, за 2007 до 2013 година имаме налични 147 милиона евро. Тези средства са за укрепване на системата на здравеопазване и това пък ще доведе до укрепване на борбата с туберкулозата и заразните болести. По отношение на СЗО, Комисията и Центъра за превенция и контрол на заболяванията, Комисията е подписала една декларация, наречена декларацията от Москва. Тя беше подписана на това място. Имаме пътни карти по силата на тази декларация в различни стратегически сфери, например сигурността на здравеопазването. Имаме годишна среща с СЗО, за да определим целите за бъдещите години. Освен това, комисията следи дейностите във връзка с древоопазването на Центъра за превенция и контрол. Един пример, който беше споменат, беше е, събирането на е, статистика за всички е, страни. Всъщност имаме инструментариум за сравняване на статистиката в цяла Европа. И този инструментариум работи добре. По отношение на плана за действие на Центъра за превенция и контрол, той е обърнат към държавите членки. Няма финансови ресурси в тази връзка, но съответните програми на общностно ниво могат да подкрепят различни дейности. Например, аз споменах различни проекти, които са свързани с научни програми. имаме, например, програма за здравеопазването, научна програма по отношение на антибиотичната резистентност. Същото въже няма средства тук, както стана ясно от съобщението на комисията от ноември, но могат да се прехвърлят средства. В момента се опитваме да осигурим подкрепа чрез програмата AIMI или е, научната програма. В крайна сметка целта е да се създаде списък с дейности, които да се предприемат и ако е необходимо могат да се мобилизират средства чрез различни програми. Благодаря господин Райн. и сега давам думата на господин Шпренгер от името на Центъра за превенция и контрол на заболяванията. Благодаря ви. Най-напред компетентност на държавите членки е да се борят а, с туберкулозата. Посетил съм обаче няколко страни Литва, Румъния. И наистина съм много притеснен. Важното в борбата с туберкулоза е да съществува верига верига на цялостна функционираща е, система на здравеопазване. Първо се открива случая, след това се диагностицира, след това се лекува и така нататък. Например, в Литва 20% от случаите на туберкулоза са такива на мултирезистентна туберкулоза и тяхното лечение е извънредно скъпо. Не зная дали е, властите знаят за всички случаи. Наистина не знае това. Бях и в Румъния. И въпросът там е имат ли румънците е, достатъчно пари да плащат лекарствата на децата си? Казано директно. Това наистина е въпрос. Шокиращо е да се види това, което става. Всички тези мерки за бюджетна дисциплина и съкръщение се надявам, че е, страните е, ще могат да си позволяват някои основни лекарствени средства. Не съм политик, но съм притеснен от това, което става. Искам да се върна и на въпроса на госпожа Меркис. Е, много е важно да има стандартно тестване за мултирезистентна туберкулоза няма дефиниция. Дефиниция, че ако имате 6 а, лекарствени средства и ги тествате и никой не даде резултат, тогава имате тотална резистентност, пълна резистентност спрямо лекарства. Ако имате 12 лекарства, напълно. А, друга е ситуацията вече. А, значи не трябва а, да а, се. А, разпространяват само истории и да се спори за дефинициите, трябва да има съпоставимост, поне е, в е, Европа. Този въпрос изисква повече внимание. Много е, ми допада а, инициативата Генерален план за разработване на вакцина. А, има сега такава вакцина срещу туберкулоза, която не е много ефикасна. Мога ли да кажа това? Да, заповядайте, кажете го. Тук има много пари за разработване на по-ефикасни вакцини срещу туберкулозата и се надявам, че така в бъдеще, след колко години ще имаме добра вакцина? 5 до 10? 5 до 10. Благодаря, господин Спренгер. Благодаря много за участието и на трима ви, на комисията, на представителя на СЗО и на представителя на Европейския център за превенция на заболяванията. Сега преминаваме към следващата точка. Е, всъщност ще ви дам 10 секунди да се оттеглите. Thank you very much. Okay. So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt für heute, the protection of animals during transport. Und hier geben wir eine Stellungnahme ab. Така, преминаваме към последната точка за днес. Защита на животните по време на транспортиране. Е, ние трябва да подготвим становище. Водеща е, е комисията Агри. Е, госпожа Лиотарт е докладчик. Няма да говоря дълго, господин председател, тъй като имахме много е, дълъг ден, интересен, наситен, с е, много полезни дискусии, но и дълъг ден. Подготвила съм около една страница за, като становище от името на нашата комисия и мисля, че вие трябва да гледате на този текст е, като на стимул към всички вас, един вид е, призив е, да го прегледате, да видите дали не съм изпуснала нещо важно. Смятам, че е, трябва да е, започнем една инициатива, за да въздействаме на комисията, така че е, да не се забравят е, някои от важните разпоредби, които сме включили в е, съответния регламент. Все още има много-много случаи в е, европейските държави, в които очевидно здравето на животните и доброто състояние на животните не стои на първо място, стоят на първо място печалбите. Това са неща, които ние не можем да е, пасивно да наблюдаваме, така че е, трябва очевидно да е, заострим малко разпоредбите в регламента. Транспортът първоначално бе предвиден да трае не повече от 8 часа. Междувременно вече имаше гражданска инициатива и в парламента ние се подписахме, така че аз съм записала по-кратки е, периоди за транспортиране, по-кратко време за транспортиране на е, животните, предназначени за е, кланично месо. Е, определени условия при транспортирането, повече инспекции. Е, използване на нова техника, нови транспортни е, средства, с съответните климатични е, инсталациите, с осигурена циркулация на е, въздух. Много често именно липсата на така, на такива инсталации, е, вентилационни инсталации в транспортните средства се използва като аргумент за е, по-дългия период е, на транспортиране. Важно е, естествено, когато говорим тук, да имаме предвид и емисиите на CO2, които трябва да се намаляват, но също време, но да имаме предвид и всички останали е, изисквания, формулирани от е, ЕФСА, от е, Европейската агенция за безопасност на храните, които не винаги се съблюдават от транспортните фирми или търговците и земеделските стопани, които транспортират животните, така че ще намерите в текста за становището редица препоръки за това как е, би трябвало да се промени законодателството в тази област, да се промени коренно или просто да се е, отмени стария регламент е, номер 1 от 2005 и да се създаде нещо много по-модерно, което съответства на новите изисквания и представи за е, транспортиране на животни. Следващият оратор. Дан Йоргесен, благодаря господин председател. Благодаря на докладчика. Аз съм съгласен с е, становището. Имам няколко предложения за още по- голямо подобрение тук. Нека в началото да кажа, че се радвам, че сте включил предложението да се намали периода на пътуване. В цялата си скромност искам да кажа, че аз започнах тази кампания по интернет и сега имаме повече от 1 милион подписа, но нямаше как да успея сам. Естествено, много колеги от различни страни ме подкрепиха, както и от различни организации за хумано отношение към животните. Да получиш 1 милион подписа дори чрез интернет не е лесно. Много е трудно всъщност и това може да се случи само ако има огромна подкрепа за нещо подобно. Мисля, че резултата от петицията може да се разглежда като знак за това, че европейското население иска да има промяна тук. Освен това, за щастие имаме мнозинство в парламента по тази тема, както имаме и мнозинство за писмената декларация. Така че като цяло нещата изглеждат добре. Нека само да кажа, че имате право, когато казвате, че тук не са заложени на карта само животните и хуманното отношение към тях. Тук става въпроси за ветеринарни аспекти, тъй като има риск при прехвърлянето на животните през границите. Проблема може да бъде смъкчен, ако не е решен. По отношение на сигурността на храните, не знам дали споменахте това, госпожо докладчик. Когато животните се транспортират и изпитват голяма доза стрес, е, това оказва вредно въздействие върху качеството на месото. Така че тук става въпрос и за качество и безопасност на храните. Освен това, когато се транспонират, транспортират животните, се изпускат и голяма доза емисии на въглероден двуокис. От 2005 година до днешния ден броя на прасетата, които се транспортират трансгранично, се е увеличил с 70%. Въобще масивно увеличаване тук, така че като цяло виждаме, че има сериозни основания за подкрепа на нашата кауза. Ако погледнем начина по който комисията се държи по този въпрос през последните 7 години, позорно поведение. Господин Киприяно, който беше комисар, преди време каза, знам, че много от вас не са доволни от законодателството, но ще ви гарантирам, че в края на този мандат на комисията ще има ново предложение. Това беше преди 7 години. Той нищо не направи. Естествено, беше заменен от комисар Василио, когато тя беше на изслушването си в парламента като кандидат за комисар. Аз лично я попитах, ще има ли предложение. Тя каза да. Това обаче не се е случи. Така че двама комисари ни обещават да го направят, но не го правят. Срам. От а, друга страна, някакси това забавене ни помогна в нашата кауза. Едва ли щяхме да имаме такова мнозинство преди 7 години, сега обаче го имаме, така че нека да окажем натиск върху комисията, доколкото можем. Благодаря, Дан. От името на АЛДЕ, колегата Андреас Сънмони ще говори. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното и от е, автора на становището и на колегата Йоргансън. Би трябвало да помислим за последствията от е, е текстовете, записани в този регламент върху е, здравето на животните, върху качеството на месото, а от тук вече и върху здравето на потребителите. Очевидно, данните, с които разполагаме за реалността и за случаите е, на транспортиране, не са достатъчни, за да преценим какво точно става на практика, но виждаме, че има е, множество драстични проблеми с дълго време на транспортиране и при зайци, и при пуйки. т.е. не става дума само за е, животни, но и за птици. Е, естествено, условията е, на транспортиране, продължителността на транспорта при птиците, е, големината на кафезите, в които са затворени животните и зайците по време на транспорт, трябваше отдавна вече да са променени Необходимо е, е при всички положения е, най-малкото да се следи за стрикното изпълнение на всичко това, което е записано в регламента. И така стигаме до проблема контрол. През е, последните една-две години установихме множество нередности, множество нарушения на текстове от регламента по отношение на продължителността на транспортирането, проблемите, които бяха установени, дават повод за предложението на докладчика, е, на автора на становището, да се съкратят периодите за транспортиране, заложени в е, европейското законодателство. Затова и ние приехме съответните текстове и документи тук в Европейския парламент. Е, затова и се включихме към инициативата на колегата Йоргенсън. Множество граждански инициативи, неправителствени организации също са се ангажирали с тази кауза. Наистина, в момента наблюдаваме твърде дълги периоди на транспортиране спешно. Необходимо е да се съкрати времето за транспорт. Това ще доведе и до финансови економии. Ако изчислим така, приходите от съкръщаване на транспорта, ние ще видим колко економи ще се реализират и с економисаните средства ще се покрият останалите разходи, които са свързани, да кажем, с приспособяването на авто, превазните средства за съгласно изискванията на регламента. Около 12 000 евро се предполага, че ще бъдат тези разходи. Да, добре, аз самият съм вегетарианец, не е, консумирам месо, но вярвам на всички от тези, които казват, че когато животните са транспортирани при добри условия, при по-кратки времен, периоди за транспорт, е, месото е по-качествено. Е, така че при всички положения трябва да имаме предвид е, и е, всичко онова, което е свързано и с здравето, и с е, на потребителите, не само с доброто състояние на животните по време на транспорт. Джули Гърлин, докладчик в сянка за европейските консерватори. Благодаря, господин председателю. Вече е малка групата ни. Може би се опитвате да убеждавате убедените. Много неща вече бяха казани, но нека все пак споделя някои неща. Много благодаря на докладчика и го поздравявам за това, че изнесе семинар пред някои колеги, буквално за това как може много кратък, но много съдържателен доклад да бъде изготвен. Само няколко въпроса, по които ще работя, особено за конете. Аз имам такова хоби и за това искам да добавя някои, елемента, някои елементи, ще внеса изменения. Искам също да откроя необходимостта от сериозна дискусия за устойчивостта на транспортирането на животни на дълги разстояния за клане, като се има предвид географско разпределение, наличието на кланици, правилата, които трябва да спазваме, например – колеги и хора в Ирландия, които аз представлявам, напоследък ми говориха за мобилни е, кланици. Така че да не трябва е, клането е, на животните да се извършва в съоръжение на 3 часа път по море, освен че те вече веднъж са били транспортирани с влак. Това може да допринесе за ефективността на нашите усилия. За кампанията. Поздравявам докладчика, че е включил това, но искам да влезе и в протокола. Нека колегите подкрепят доклада, естествено. Естествено, трябва да говорим и с съответния бранш, месопреработвателната индустрия. Те имат много сериозно присъствие в ЕФСО. Естествено, никога няма да срещнете никой производител, който да не е спазвал стриктно правилата. Но мисля, че нямаше да имаме такъв успех до сега, ако колегите не бяха взели така при сърце нашата кампания. Буквално, поздравления за всички защото кампанията беше е, прекрасна. Ако мога аз да направя нещо допълнително, с удоволствие ще го сторя. И мисля, че освен това трябва да поставим и малко допълнително натиск върху комисията. Пилара Юзо е последният оратор в списъка ми, казва е, председател. Е, Господин председател, благодаря. И аз искам да а, поздравя а, госпожа Лиотар за нейния доклад, който е толкова ясен и толкова кратък. Ако попитаме гражданите дали одобряват хуманното отношение към животните, всички ще отговорят да. Когато превозното средство е по-хубаво, когато въздухът е с по-добро качество, тогава по-добро е здравословното състояние и на животното, и след това на хората. Ако питаме искате ли те да пътуват кратко, да. Ако попитаме хората искате ли да се качите на един а, самолет ефтин, без място където да си сложите краката, колко време ще предпочитате да пътувате? Един час или три часа? Това са логични въпроси с логични а, а, отговори. Но нека погледнем на въпроса в контекст. Често пъти в Европа а, предлагаме законодателство, което е най-строгото в света. И това води до увеличаване на разходите. Например, от въвеждането на последните изисквания, увеличаването на разходите за транспортните фирми е 20%. ЕСА твърди, че условията на транспорт са по-важни, е, отколкото е, самата продължителност на пътуването, освен при конет. Е, сега, комисията иска да смени регламента. говорим за възможностите и за това как животновъдството животновътството в Европа губи конкурентоспособността си в съревнование с трети страни. Аз лично съм съгласна с хуманното отношение, обаче ако говорим за хуманно отношение, трябва а, да имаме предвид, че има различни животни. Такива, които се изпращат в кланици, и такива, които не се изпращат в кланици, такива, които се огояват на едно място, такива, които се огояват на друго място или за други цели. А, значи има меса, които се внасят в Европейския съюз и не отговарят на никакви условия, на никакви изисквания. И казваме, че просто съответната животновъдна ферма е извън Европейския съюз. И продуктът може да бъде внесен а, в Европейския съюз, за да се избегнат стандартите. Това могат и наши хора да го направят, да излезат извън Европейския съюз и а, да установят а, там стопанство, за да внасят без изисквания месо в Европейския съюз. Да, трябва да има хуманно отношение към животните, но економическите съображения не бива да се забравят. Благодаря. Може би да дам думата на комисията сега и да ни а, каже защо не е изпълнила обещанието си и не е представила предложение на Европейския парламент. Благодаря, господин председателю. За съжаление, не мога да ви поднеса добра новина. Чели сте доклада, знаете какво мисли комисията. Според комисията няма нужда да се откриват на ново разискванията за регламент за транспортирането на животните. По отношение на 8-те часа, това е въпрос, който съществува много отдавна. Откакто работя в комисията, това са вече 12 години, се чувам за продължителността на пътуването. Това, което бе казано при последното изказване, бе, че няма научни доказателства за 8-те часа. Мисля, че последното изказване бе много по-точно. Всъщност, а, не толкова продължителността на пътуването, условията, при които то се извършва, имат решаващо значение. Мисля, че ако се придържаме към научните резултати, трябва да възприемаме хуманното отношение към животните като глобален въпрос, а не да се е, вторачваме само в едно негово измерение. регламентът дава а, предписания множествени. Продължителност, с, превозни средства, е, пространство, брой на транспортираните животни. Е, това като цяло допринася за хуманното отношение към животните, а не само продължителността на пътуването. Естествено, че времетраенето има значение, защото колкото е по-дълго пътуването, толкова по-критично значение може да има то. Това е допълнителен е, риск удължаването на транспорта. Комисията си дава добре сметка за него. В регламента се провежда разлика в техническите условия на превозите с дължина до и с дължина над 8 часа. Но все пак в управлението трябва да се вземат предвид глобалните картини. Също така обучението на шофьорите е важен фактор. Никой не го спомена, а може би той е по-важен от отделните технически условия. Защото шофьора трябва да умее да се справя с вариращи обстоятелства. И именно тази способност предопределя успеха на пътуването. комисията, с оглед всички тези фактори, смята, че е важно действащата уредба да бъде изпълнена има някои действия, които са описани в доклада. Беше е, споменато нещо за Световната организация за защита на животните. Дали е, не трябва да се обърнем към техните е, инспектори? Вижте, с 5-6 инспектори, с, с техните проверки, да контролират те нашите транспорти в Европа, това няма да бъде ефикасно. Целта на тази международна организация е да следи ефикасността на системите в държавите членки. В одита парламента има глобална визия е, за общо се преценява дали държавата членка е създава необходимата система за добро провеждане на транспортните операции, за обучение и така нататък. Това е роля на държавите членки, а не на комисията. А ние а, е, възприемаме като своя мисия да е, използваме всички налични средства. Не само задължителните, като проверките и наказателните процедури, но и не задължителните, е, за да постигнем резултат. И също така да организираме дискусии, да имаме платформи за дискусии, за да се разбират по-добре техническите изисквания и по-добре да се познават добрите примери от практиката също така и да се е, познават по-добре тълкователните указания, когато има нужда да се реши нещо в конкретна ситуация. Комисията публикува неодавна стратегията за хуманното отношение към животните и е, тази философия е, да се разработи система за подкрепа е, е опряна на так какъв по-глобален стремеж. Е, ние днес не обсъждаме тази тема, но нашия стремеж е да станат операторите по-отговорни и да развият капацитета си да управляват транспортните операции по-добре. Това е дългосрочен поглед от страна на комисията, дългосрочна перспектива. Е, тя е по-сложна, тя не дава резултат веднага, но е, все пак ни се струва, че тя ще е много по-продуктивна от гледна точка на целите, които си поставяме. Благодаря ви за изказването. Давам думата на автора на становището първо. Преди всичко, благодаря на всички колеги, които взеха участие в дискусията. Ние изслушах много внимателно всички. Е, записах си е, вашите препоръки, допълнения и ще е, имам предвид това, което препоръчахте. Очаквам изменения, които ще внесете, надявам се. Нека да кажа нещо повече по казаното от страна на комисията. Вие очевидно се ръководите от така, тезата и позицията, че е по-хубаво да не се прави нищо. От 7 години наистина нищо не правите, независимо от това, че ние е, подаваме е, сигнали към вас. И има достатъчно обезпокоителна информация. Има и достатъчно е, нагласа в обществата е, за промени. И струва ми се, че комисията именно е тази, която трябва да започне да действа. Става дума не само за съкръщаване на времетрайното за транспорта, става дума и за е, условията при е, транспортиране, за отчитане на най-новите резултати от научни изследвания за това какво означава хуманно отношение и какво означава добро състояние на животните. Има такива изследвания и има такива заключения, които могат да послужат като основа за разработването на нова уредба. Наистина смятам, че всичко това, което вие казахте, беше просто скандално. Съжалявам много, че приключвам така. Дани Орденсън. Аз подкрепям до голяма степен казаното от докладчика. Сега искам да допълня, че част от проблемите по изпълнението могат да се решат, ако се опрости законодателството. Една от причините, поради която е много трудно да се контролират транспортиращите и една от причините, поради която те не се съобразяват с изискванията, е, че има много правила за тежината и така нататък. Ако упростим законодателството, ще е много по-лесно да се контролират превозващите и да се изпълнят разпоредите. Няма да навлизам в подробности относно техническите аргументи на комисията. Аз общо взето подкрепям почти всичко, което беше казано или беше обект на намек от страна на докладчика. Комисията каза, че няма проблем с часовете на транспорт. Аз съм говорил с хора от индустрията и те винаги казват, че според тях това е проблем. От 7 години насам комисията казва, че иска да има промяна в законодателството. Даже имам видеозапис на един от комисарите, който го прави. Моя въпрос към комисията е какво толкова се е променило, че сега отново смятате, че е, не трябва да има промяна. Um и така, благодаря много на Тан Йоргенсен, благодаря на всички, които е, участваха в дискусията. благодаря и на комисията за това, че присъства и се надявам, че след днешната дискусия ще помислим много сериозно дали ще продължи да следва същия курс, който е следвал до сега. Толкова много подписи се събраха междувременно. времено на 1 април ще има отново гражданска инициатива. Ние тук в Европейския парламент ще разговаряме и с представители на тази гражданска инициатива и аз мятам, че трябва да направи нещо и комисията по този въпрос. Бе зададен още един въпрос към вас. Бихте ли отговорили на последния въпрос? Да, по отношение на ангажиментите на предходните комисари, е, не си спомням точно. Обаче често пъти е, се объркват нещата. Един комисар, разбира се, е, отговаря за портфейла си, но трябва добре да се разбере, че е, всички взети решения са решения на колегиума, на комисарите. И някой път се правят компромиси, когато се приемат решенията. За това мисля, че може е, някой комисар да е изразил готовност да предприеме едно или друго, но в колегиума да е решено различно от това, което той е предложил е, Естествено, че различните фактори се вземат предвид, когато се прави оценка на въздействието, но това е не само готовността на комисаря да се постигне някакъв резултат, но и други фактори, защото колегиумът взема решение и компромисът, арбитражът между различните позиции може да доведе до доста различни от очакваните резултати. Все пак до сега доста е мислено, извършена оценка на въздействието. Е, няма да има нормативен проект, обаче това не означава, че нищо не се прави. Просто това, което се прави, няма да доведе до нормативен проект. Vielen Dank. Ich bin motiviert seit dieser Diskussion und wir werden uns sicher an passender Stelle. Да, това беше краят на тази дискусия. Предполагам, че е, в подходящ миг отново ще се видим и ще обсъждаме проблема. Отново и така, утре продължаваме в 10 часа. Отново с заседание.